Моля, заемете местата си. Здравейте всички. При колеги, приканвам ви да заемете местата си. Отново моля всички да седнат. Здравейте! Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с дневния ред. До момента няма предложения за промени. Е, е, втора точка е, езиковия режим ви е познат. Има онлайн предаване на заседанията. Продължава. Ще работим днес и утре след обед, като утре преди обяд предстои гласуване. Припомням всички да носят картите си за гласуване. Е, инфо, информация за промяна в секретарията е, колегата Оливейра ни напусна от 1 май. Госпожа Магуайер от 18 април е в секретарията на комисията. Добре дошла и на добър час. Трета точка от дневния ред е посветена на работен семинар на тема Бъдещето на ОЛА и връзките с Европейската прокуратура. Радвам се, че утре най не можем да гласуваме с Комисията по вътрешни работи през юни предстои гласуване, пленарно гласуване след дълъг и тягостен процес, но сега вече сме наясно относно материално-правната основа и мисля, че е време да обсъдим структурите как ще се съчетаят дейността на ЕПО и ОЛАФ. 20 са държавите, които в момента са заявили готовност да работят в ЕПО от 28. Е, тоест, е, имаме пълен състав на ОЛАВ за останалите държави членки и сега въпросът възниква. Възниква въпроса какви какъв персонал и какви ресурси са необходими на Европейската прокуратура ЕПО. Това е въпрос, по който ние също трябва да поговорим заедно с колегите от Комисията бюджети. Аз малко се притеснявам относно бъдещото взаимодействие на ЕПО и ОЛАФ. Е, как да се организира всичко, за да не се роди поредната тромава европейска институция, която не работи както трябва. Това са все въпроси, които трябва да ни занимават и така ще бъде днес. Радвам се, че успяхме да привлечем е, компетентни експерти, сериозен брой, които ще говорят пред нас по тези теми. Преди всичко ни интересува въпросът каква е връзката между ОЛАФ и ЕПО. Каква трябва да бъде връзката между ОЛАФ и ЕПО. И с това пристъпвам към дневния ред. Давам думата на господин Петър Цонка за 10 минути. Той е от Генерална дирекция правни въпроси на Европейската комисия. Добре дошъл, господин Цонка. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отправената покана. Наистина това е въпрос за връзките между Apple и Olaf е от фундаментално значение. Е, това е въпрос, който се отнася до всяка друга агенция в е, спектъра на е, право и вътре правосъдие и вътрешни работи, включително и Евроюст. Там има какво да се уточнява. Права сте, като казвате, че наближава края на преговорите за регламента за Apple и се надявам, че със съгласието на парламента през октомври съветът ще може да приеме официално регламента за Европейската прокуратура ЕПО. Необходима стъпка в тази посока е общ подход на следващия съвет. Надяваме се това да стане факт през следващата седмица на заседанието на съвета по ПВР. Знаете, че основните разпоредби в ЕПО наистина се отнасят за връзките, взаимоотношенията ЕПО-ОЛАФ. Сходно е положението и с Евроюст и на трето място с Европол. Може би най-сложният и заплетен въпрос е за отношенията с Олаф. Мисля, че няма яснота за всички, поне в академия. Е, тук са членовете на екипа изработил документите, включително и председателят. Те имат ясна представа за значението на текста. Искам да се, искаме да се уверим, че ще има взаимно допълване между ЕПО и ОЛАФ двете, и двете е, организации са част е, от е, е арсенала е, с защита на европейските финансови интереси с различни правомощия и възможности. В какво виждам аз допълняемостта? Първо, различните задачи, различния мандат ние категорично държим да няма дублиране и припокриване при никакви обстоятелства между ЕПО и ОЛАФ, след като ЕПО заработи. Член 57А ясно казва, че ЕПО ще отговаря за наказателно преследване и изпълнение, а ОЛАФ за разследване. Олаф ще се въздържа от допълнително разследване, когато ЕПО провежда разследване по даден въпрос. Ако ЕПО реши че дадени факти не съставляват на, на, на престъпление, те могат да прекратят разследването и да прехвърлят случая на Олаф за съответни действия. Така ще се гарантира, че ЕПО и ОЛАВ ще участват в защитата на европейските финансови интереси, но няма да има празноти. Първото, което очакваме, докладване, отчетност. Е, регламента за ЕПО ще изисква националните органи както и европейските органи, включително ОЛАФ, да докладват на ЕПО за е, престъпления е, без забавяне, съгласно член 19 от регламента за ЕПО. Разбира се, Европейската прокуратура ще може да изисква данни за нарушения, в ущърп на европейския бюджет от ОЛАФ, като ще има и непряк достъп до системата на ОЛАФ, така наречения достъп хит-но-хит, т.е. при съществуване за сечки или не. Тук е Олаф ще играе подкрепяща, подпомагаща роля при разследванията, наказателно преследване, осъществявано от ЕПО. ЕПО ще предоставя информация, е, криминологични анализи, експертни знания, оперативна подкрепа, дори координация на конкретни национални европейски органи, но, и това но е много важно, тази роля ще проистича от потребностите което не бива да се обърква с подпомагането на ОЛАФ от националните органи при наказателно преследване. Олаф няма да извършва разследване за ЕПО, защото Европейската прокуратура ще отговаря изцяло за собствените си разследвания. И все пак Олаф ще запази своите правомощия по отношение на разследването в подкрепа на националните органи при необходимост. Особено за държави членки, които не участват в Европейската прокуратура. И вие самата казахте, е, че се очаква сътрудничество с 20 държави членки. Наистина има държави членки, които няма да попадат под регламента за ЕПО. При това положение спрямо неучастващите държави членки ще се запази настоящия режим. Тоест, Олаф има право на препоръки е, към органите на държавите членки за извършване на определени действия. Сега говорихме за мандата, за ролите и за правомощията. Те трябва да бъдат ясно разграничени и взаимно допълняеми. ЕПО ще има пълни правомощия за разследване, т.е. всичко, което прави националната полиция, претърсване, обиск, изпол... използване на специални средства, т.е. подслушване, замразяване и конфискация на имущество. Това ще е, бъде различно от е, мерките, с които разполага Олаф, тъй като ЕПО е разследващ и изпъл... правоохранителен орган, като сам по себе си и трябва да действа в съответствие с е, правата за основните права, член 47-48 при спазване на законност, съизмеримост и субсидиарност за това ще има различни процесуални права. Е, имаме е, различни решения за правата на заподозрени обвиняеми лица. Е, задачата на ЕПО ще бъде да упражнява контрол спрямо националните съдилища, но също и съда на европейските общности. И накрая ресурсите. Член 86 от договора за функциониране на Европейския съюз, предполага ЕПО да получава подкрепа информация от Евроюст. Но тук нещата в известен смисъл са малко по-отдалечени, отколкото предвиждат договора което разбира се до някъде зависи от седалището на бъдещата Европейска прокуратура. Смятаме, че нещата ще трябва да бъдат развити и с Олаф. Във всички случаи ще има разследване и правомощия за разследване относно укриване на данъци, така наречените, уредените в ПИВ директивата въпроси и едновременно с това ще се определи състава и ресурсите на ЕПО при е, съобразяване с задачите и пълно зачитане на функцията на останалите агенции, в това число Евроюст и ОЛАФ. Благодаря. Председателката, благодаря много. Е, още от сега мога да кажа доста неща, но нека чуеме, чуем следващия оратор, госпожа Пансар от Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи. Заповядайте. А, благодаря, госпожо председател. Да, аз съм представителя на съвета. Съжалявам, че Малтийското председателство не, не можеше да участва. Питър спомена, че е, е, имаме вече е, така, едно споразумение и се опитваме да подготвим нещата, така че на съвета действително да се направи една решителна стъпка. Няма да повтарям казаното от Питър, то бе достатъчно ясно и информативно. Освен това, разбирам, че е, следващият оратор след мен ще се нуждае от повече време. Така че е, бих могла да е, спестя, така да се каже, малко минути, за да не повтарям неща, които бяха казани вече от предишни оратори, ще се кажат и от следващия оратор. Знаете, че от 2013 датира проекта, от 2014 започнаха преговорите между държавите членки най-вече по време на нидерландското председателство напреднаха преговорите, но също времено стана ясно, че задачата не е никак лесна и е, ще се изисква много повече време е, за договаряне между държавите членки. И Питър вече спомена, че всички е, са съгласни за това, че е необходимо едно засилено сътрудничество между ЕПО и ОЛАФ и взаимно допълване на усилията. През последните седмици стана, се изясни въпроса с продължаващите така, усилия за намиране на допълнителни финансови средства за изпълнение на задачите на ОЛАФ съвместно с държавите членки. Вие знаете, че е, сравнително малък е броя на държавите членки, които за сега отказват да се присъединят към регламента е, за Европейската прокуратура, но е, консултациите продължават. Преговорите след като бе установено в края на миналата и началото на тази година, че не може да се постигне е, единодушно решение. Е, през март Европейския съвет констатира е, липсата на единодушие. Някои от държавите членки, сравнително малко на брой, след консултации помежду си решиха, че ще се присъединят към засиленото сътрудничество. Така че от април ние продължаваме е, много усилено да работим по е, завършването на е, текста. Знаете, че от терминологична гледна точка има доста проблеми има много щекотливи деликатни места, които трябва да се доуточнят но колкото е възможно повече държави членки ще се включат в структурата, наречена засилено сътрудничество, така че все още е, е, има някои аспекти, които трябва да се доуточнят в взаимодействието между ЕПО и е, Олаф при всички положения държавите членки виждат и са убедени от потребността от засилено сътрудничество и аз се надявам, че през следващите месеци, може би една-две години, ще довършим проекта в цялостния му вид. И така, е, констатирайки е, тези е, детайли от преговорите и състоянието към момента, давам възможност на следващия оратор да поговори. Съжалявам наистина, че така кратко ни информирахте. Ние с удоволствие щехме да ви слушаме и по-дълго време. А сега, от Свободния университет в Брюксел катедра Европейски изследвания. Давам думата на госпожа Файнберг. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, веднага започвам с едно указание. Това, което ще представя пред вас, всъщност се основава на едно изследване, проведено в Свободния университет и в нашата катедра. Вие сте получили първоначално за брошурата един по-подробен текст, който обаче не съвпада с презентацията, която сега ще видите на екрана. Надявам се, че ще мога да актуализирам малко информацията по темата и ще мога да обогатя с допълнителни е, факти нещата. Действително става дума за една много комплексна е, тема, тъй като е, е много динамично се развиват е, процесите във връзка с е, проекта ЕПО все още има несигурност относно окончателния текст е, на регламента за ЕПО и освен това чухме, че е, по отношение на процедурата за силено сътрудничество е, се очаква също промени. Преди да се започне с проекта и той все още не е, е влязъл в е, сила. Проекта за Apple на Олаф работеше върху на основата на регламента за службата за борба с измамите. Предизвикателството е, а и е, осъзнатата потребност е да се установи засилено сътрудничество между ЕПО и ОЛАФ, за да се постигне повече ефективност. Става дума обаче за много ясно очертаване на правомощията и на задачите на ЕПО така че е, това изисква естествено и един по-дълбок поглед в е, системата на двустранните взаимоотношения. Нека да разгледаме е, и цялата система и структура на сътрудничество. И накрая ще направя и някои заключения. Но нека да започнем първо с правомощията и с компетенциите. Има редица органи на основата на директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, които би трябвало да си взаимодействат. Когато в рамките на тази тема разглеждаме органите, които имат компетенции в тази сфера, ще установим, че тези органи и тези правни инструменти всъщност датират от един по-дълъг период от 99-та година до сега се създават различни служби и с определени компетенции и в крайна сметка от е, е, Лисабонския договор насам вече се говори и за е, засилена хармонизация или засилено сътрудничество и в рамките на наказателните дела и наказателните разследвания. ОЛАФ отговаря са административните разследвания на нередности, които се отразяват на финансовите интереси на Европейския съюз, докато ЕПО ще отговаря за е, наказателните разследвания, т.е. за наказателното преследване на престъпления, които е, е, са свързани с директивата ПИВ. И ние трябва да разглеждаме нещата и във връзка с регламент 883 и начина по който там са регламентирани и проверките на място, инспекциите, различните средства за провеждане на административни разследвания в рамките на ОЛАФ. Господин Кеслер вече е говорил многократно по тези въпроси и необходимостта от някои промени, за да е, започнат и разследванията на ОЛАФ да стават по-ефективни, отколкото до сега. ОЛАФ след съответното разследване или проучване на случая може да изготви доклад, може да изготви препоръки, но ОЛАФ няма наказателно правни правомощия, няма правомощията да провежда наказателно преследване за установени престъпления. Докато ЕПО ще има именно тези правомощия и ще може да подготвя нещата след проведеното разследване, така че да се повдигне обвинение и да се поддържа обвинението пред Националния съд. И още един аспект. Олаф има много повече наднационален характер, отколкото ЕПО. При ЕПО връзката с националните съдебни инстанции и органите за наказателно преследване са много по-силно изразени. Както и да е, правейки това сравнение, трябва да сме много внимателни, във всеки случай предпазливи, тъй като Apple е, е опит за разместване на нивата във връзка с взимане на решението и така, провеждането на наказателното разследване. Е, има известно изместване на правомащи от е, националното към е, равнище към ЕПО. Същевременно, когато отчитаме спецификата на двете организации. От една страна административните разследвания, става дума за ОЛАФ, и наказателните разследвания, наказателно-правното преследване при ЕПО. Двете е, е, служби, макар че нещата са разграничени по отношение на правомощията, взаимно се допълват. И същевременно трябва да разглеждаме е, нещата и във връзка с Евроюст, защото е, Евроюст е тясно свързана с е, ЕПО и е, е, най-вече с ПИВ, докато Евроюст е, отговаря в крайна сметка за всичко това, което оказва, се оказва вредно и ощетява европейския бюджет. Тоест и за случаи, за които е компетентен ОЛАФ. И, взаимната допълняемост между наказателните и административните процедури се срещат в крайна сметка и засичат е, в дейността на Евроюст, е, защото, е, Евроюст, защото там става дума именно за защита на финансовите интереси, най-вече на основата на директивата ПИП Ще бъде необходимо при всеки конкретен случай да се прави съвсем точна оценка за това какво разследване трябва да се проведе и как, в каква степен са засегнати интересите на предимно финансовите интереси на Съюза. Регламента ЕПО съдържа препратки към ОЛАФ, но няма а, конкретна а, специална разпоредба, регламентираща взаимоотношенията с ОЛАФ. Сътрудничеството с ОЛАФ а, а, е, обаче е, би трябвало според е, държавите членки и договарящите страни да бъде уреден в специален текст и това именно е член 57а в регламента за ЕПО. И именно на основата на тези специални текстове, посветени на взаимодействието с ОЛАФ, се вижда какви са, колко различни са понякога аспектите и измеренията на двустранното сътрудничество. Епо и Олаф трябва в рамките на съответния е, мандат да установяват тясно сътрудничество помежду си. И ОЛАВ е, е, ОЛАФ трябва да подпомага и да допълва усилията на ЕПО е, за защита на финансовите интереси на Съюза. Ето, това са в крайна сметка и, и различните измерения на засиленото сътрудничество. Питър вече говори за това, че Олаф няма да образува самостоятелни административни разследвания, ако ЕПО вече е образувало наказателно разследване. Това е първото измерение, което е свързано и с второто измерение, а именно обмена на информация. Тук основната цел е да се избягва сблъсък на правомощия е, и също времено да се е, избегне и е, налагането на двойна санкция или двойно наказание по административна линия, т.е. ОЛАФ или по наказателно-правна линия, която става дума за престъпление от компетенциите на ЕПО. Още едно измерение във връзка с така, сътрудничеството между Apple и ОЛАФ, именно това второ измерение, е, е обменът на информация. И тук става дума за взаимен обмен, двупосочен обмен. Нека да разгледаме първо предоставянето на информация от ОЛАФ към Apple записано, разписано е това задължение за предоставяне на информация по случаите, по които работи ОЛАФ. И това задължение е доста по-широко и всеобхватно, отколкото начина по който е уредена помощта, която предлага ОЛАФ. Става дума най-вече за достъп до системата, за която стана дума, системата за управление на случаите на ОЛАФ по принципа хит на охит. Попадение или липса на попадение. Но когато ЕПО не образува производство по един определен е, случай, е, е, ОЛАФ няма начин да бъде информиран по пътя на някаква електронна система, т.е. тук се предвижда информация от страна на ЕПО към ОЛАФ. И така, третото измерение всъщност също е, е, е уредено в 57а, параграф 3. В съответствие с мандата на ОЛАФ, е, ЕПО може да поиска съдействие от ОЛАФ като Става дума за е, предоставяне на анализи, на информация, е, на е, оперативна помощ във връзка с случаи, свързани с определени административни органи, европейски и национални, и в сравнително малко на, на брой случаи, в ограничени случаи също и а, помощ при разследване. И за да приключим с тази част, ще направя някои общи забележки. Първата забележка. е свързана с разпоредбите в регламента ЕПО. Разпоредбите са твърде общи. Въпросът обаче опира до това къде и как действат тези разпоредби. И по отношение на тези въпроси има две възможности. и в двата регламента, и в регламента за ЕПО и за ОЛАФ, може би трябва да се уточнят определени условия, свързани с работата на двете институции, на двете структури. И тъй като предстоят допълнителни преговори по регламента Apple, е хубаво да се помисли по тези въпроси, както и по отношение на взаимодействието Apple и Евроюст. И освен това, е, как точно е, ще си взаимодействат в оперативен план ЕПО и е, ОЛАФ? Те естествено трябва да бъдат консултирани съответните специалисти, но и парламента трябва да бъде включен в рамките на тези размисли и консултации как точно да се изпълни с повече съдържание това сътрудничество между ЕПО и ОЛАФ е основният въпрос и аз бих казала, че това всъщност е, така да се каже, ключовото послание. Действащото или настоящия текст на регламента предвижда така, подаване на информация, подпомагане от страна на ОЛАФ към ЕПО. Но от юридична гледна точка ЕПО, поне съгласно текста към момента, може да иска помощ и да получава помощ от ОЛАФ. Когато става дума с национални органи, именно тези установени вече взаимоотношения на ОЛАФ с националните органи ще послужат като основа за тази помощ. Но същевременно това би трябвало да доведе до реформа на правната рамка за ОЛАФ. Освен това, за момента регламента всъщност не предвижда участие на ОЛАФ в разследванията на ЕПО и това вече би довело до проблеми, свързани най-вече с Европол и националните органи, съгласно член 86 от договора. Тук става дума най-вече за европейските наднационални органи, които би трябвало да бъдат регламентирани много по-точно и да бъдат разграничени техните правомощия, както и възможностите за взаимодействие. ЕПО може да получава помощ от националните органи. Взаимоотношенията между ЕПО и ОЛАФ е взаимоотношение между две е, различни е, структури, между два различни и независими един от друг органи. Е, като тук предимството е, че е, о, факта, че ЕПО вече се появява на сцената е, и разследва е, е, престъпления е, не се отразява неблагоприятно на работата на ОЛАФ. Очевидно е, в рамките на ЕПО има, така да се каже, ясно предпочитание за този втори вариант. Получаване на помощ по линия на националните органи към ЕПО. Тоест, е, е, Олаф не е подчинен на ЕПО. Но а, е, когато става дума за а, това а, дали ЕПО може да ползва а, услугите на служители на Олаф, тук а, има възможности, които биха могли да се използват и вратички, през които ЕПО, така да се каже, може да ползва административния потенциал на ОЛАФ. И е, именно е, тези моменти, върху които се спрях в е, общите ми забележки, би трябвало да се уточнят съвсем точно, за да се обезпечи безпроблемното сътрудничество между Apple и ОЛАФ. В регламента за ЕПО има различни разпоредби, свързани с обмена на информация, но това може да се окаже недостатъчно. Затрудненията могат да възникват е, във връзка с подбора на случаите, свързани, например, с развитието на разследването или поради промени е, в националното законодателство е, при определението на понятието измама, за които е компетентен ЕПО. Тоест, е, трябва да се предвиди някакъв механизъм за двустранно сътрудничество, за да може всеки случай да се разследва от най-компетентния орган. Бих е, искала най-напред да подчертая необходимостта от пригаждане на правната рамка за ОЛАВ и най-вече регламента по член 23, по силата на който се създава Европейска прокуратура, за да се гарантира възможно най-плавно сътрудничество между двата органа. Е, трябва е, да се осигури последователност и приемственост между двете правни рамки. Е, това е, може да се отнася за определен брой огледални разпоредби и най-вече специфични разпоредби, свързани с сътрудничеството между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Например, е, прек е, достъп е, на ОЛАФ е, до базите данни на ОПА и съответно задължение за ОЛАФ да не започне административно разследване, когато е поруши да упражни своите правомощия трябва да се извърши адаптация и съобразно избора, който ще се направи по гореспоменатите двустранни връзки. Тоест, трябва много внимателно да се обмисли е, какви правомощия за разследване да се възложат на ОЛАФ и как те да се съпроводят с процедурни гаранции, за да може Европейската прокуратура да има солидни партньори. По същата причина трябва да се обмисли необходимостта от е, ценната информация, която трябва да се е, споделя с ОЛАФ е, като се има предвид настоящото фрагментиране, което пречи на дейността на ОЛАФ в момента. Посочвам какво каза Катарин по този въпрос. Сега, съвсем накратко, във връзка с някои фактори, е, определящи сложността. Е, тези фактори така или иначе ще се отразят на сътрудничеството между ЕПО и ОЛАФ. Тук ще се огранича в споменаването само на един фактор за сложност, а именно искането за засилено сътрудничество. Е, тук е, трябва да бъдат разграничени три отделни хипотези – Първата е свързана с, с случаи, при които участват само държави членки е, тогава е, трябва да се приложи обикновеното сътрудничество между ОЛАФ и ЕПО и е, пак се позовавам на казаното преди. По втората хипотеза се взимат предвид участие само на държави членки, които не са участници. В при тези случаи ЕПО няма да може да упражни обичайните си правомощия. Олаф ще има първостепенна роля за провеждането на разследване и за оказване на помощ на националните органи. Разбира се, е, тези казуси могат да бъдат отнесени до Европол и Евроюст и в рамките на техните правомощия те могат да оказват съдействие на националните полицейски и съдебни органи. Въпросът е дали Европейската прокуратура ще играе някаква роля и ако да, то каква? В рамките на сътрудничество между Европейската прокуратура и държавите неучастници по член 95А от регламента на ЕПО и разпоредбите за тяхното приложение. Остават обаче отворени въпроси. Например, дали ще се приеме отделен инструмент или е, поне, бих казала, ще се приеме модел за работа. В този случай той ще бъде е, приложен при променлива геометрия, като се очита фрагментираността между Европейската прокуратура и държавите не участници. Трябва да имаме предвид предложението направено от четири държави членки, по силата на което Европейската прокуратура е, трябва да бъде компетентен при приложението на правното сътрудничество по наказателно-правни въпроси е, е, във връзка с държави, които не са участници. Е, в този случай ЕПО трябва самостоятелно е, да използва инструменти, е, които са европейски във връзка с страни, които не участват в Европейската прокуратура. Въпросът е дали това предложение отново ще се върне в окончателния текст. И не на последно място остава още един въпрос, а именно дали Европейската прокуратура ще бъде компетентна в подобни случаи, за да окаже подкрепа на ОЛАФ. Примерно, не би трябвало да има причина да се забрани на ОЛАФ да има непряк е, достъп е, до е, така наречените CMS системи на ЕПО. Последната хипотеза е свързана с смесени случаи, при които има страни участници и страни неучастници. Тези случаи са особено сложни поради асиметрията в ролята на Европейската прокуратура и на ОЛАФ. Нямам време да навлизам в подробности, но при тези смесени случаи участието на Евроюст може да доведе до същинска добавена стойност, защото може да помогне за координиране на разследването на ЕПО с разследване, което се провежда в държави членки, които не участват в тази прокуратура. Накратко, при тези сложни случаи, особено когато там участват държави не участници, разнообразието на правната рамка и на приложимите инструменти е забележително. Това е свързано с подчертана променлива геометрия, засилена сложност, е, която е, може да осложни защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, но също така и правната сигурност и правата на индивидите. Не на последно място, и тук е, е оставам в е, е, е, линията на двамата преждеговориши, При е, подобно засилено сътрудничество се потвърждава, дори се засилва добавената стойност на други европейски органи и агенции, например на Евроюста. Тоест, трябва да се постигне ново въздействие за евентуално засилване на правомощите на ОЛАФ да води разследвания. И по този начин е, изготвения от него доклад ще намали дисбаланса между ПИВ и, участници, и държавите членки участници и държавите членки, които не са участници. В заключение, Бих искала да направя три кратки е, заключителни бележки. Първо, бъдещето на сътрудничеството между ОЛАП и ОЛАФ ще се променя в зависимост от променливи величини, е, брой на държавите членки, които участват, е, крайния текст по ЕПО, седалището на ОЛАФ и е, освен това регламент 203 по ОЛАФ но високата допълняемост между двата органа е очевидна. ОЛАФ е привилегирован партньор на ЕПО. Те споделят еднакви цели и е, водят е, и са, имат правомощия за водне на разследване по директивата ПИФ. Създаването на допълнителен актьор, който може да води разследване, не означава, че Олаф става излишен. Текмо обратното, поради необходимостта от допълняемост между е, е, наказателната пътека и административната пътека. Е, това е допълняемост, която е необходима и поради заселеното сътрудничество. Втора бележка. Най-добрият начин да се гарантира допълняемост между ЕПО и ОЛАВ и тяхното взаимно доверие и взаимно сътрудничество е гарантиране на благоприятна среда. Тоест, трябва да се обърне внимание на развитието на сътрудничеството между данните агенции в рамките на последователна правна рамка. Ние трябва да съзнаваме, че е, прехвърлянето на средства от ОЛАФ към, е, и от Евроюст към Европейската прокуратура е рискована операция, защото загубата на познания и на опита и загубата на средства може би няма да се компенсират със създаването на Европейска прокуратура. Освен това, подобен трансфер неминуемо ще доведе до напрежения между различните европейски агенции, за които се предполага, че ще сътрудничат по по-активно. Не на последно място, е, е, ключови данни трябва да бъдат включени в е, правната рамка по ОЛАВ, за да се гарантира подкрепата и допълняемостта между ЕПО и ОЛАВ. Вече съм казала това нещо и мисля да не се повтарям. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Но до тук зле. Разбира се, е, е, изправени сме пред изключително сложен регламент, който не разрешава 538 проблема, а ги прехвърля насам, натам. Е, е, не можем да обругаваме отсъстващия представител на съвета. Аз самата съм се занимавала с последния регламент за ОЛАВ. Знам какви са затрудненията. Но това, което се предлага, това, което чухме е крайно незадоволително. И аз имам въпроси, които държа да поставя. Първо, към комисията. Какво според вас не е достатъчно? Къде съзирате вие пропуски не само за ОЛАФ, ОПО, ЕПО, а взаимоотношенията държавите членки ЕПО? Е, от една страна е, това, което не е в правомощията на ЕПО, някакси автоматически отива в ОЛАФ, е, което не, не е вярно, защото ако ОЛАФ имаше съответните правомощия, нямаше да се нуждаем от ЕПО. ЕПО става част от е, някаква е, досегашна е, уредба, която е доста рехава. И сега някакси нещата се въртят в кръг, както казваме, котката гони опашката си и се опитваме да се опитаме, нищо против, но въпроса за процесуалната уредба няма да се разреши без европейски прокурор. Да не се окаже е по е, поредната е, неефективна европейска агенция. Честито така да се каже. Е, ако не решим въпроса сега, ще, само ще го отложим нещата за в бъдеще. Госпожа професор Венберг вече направи редица предложения, за което благодарим. Всъщност задачата на участниците беше да решим тези въпроси и сега да започваме от начало. На мен никак не ми не звучи честно, честно казано, и няма да се получи. 14 години следя този процес. До този извод стигам. Така че въпрос към представителите на комисията. Да, е по и хармонизацията на наказателното право. Ясна е картината, сложно е, но какво очаквате? Какво трябва още да се приеме, за да сработи този документ? Можем да си говорим сладки приказки и хубави думи, но просто няма да се получи. Така че кажете, какво според вас трябва да се направи? Е, и към комисията има неофициален работен документ за ресурсите на ЕПО, така наречения нон-пейпер. Стигнали се в парламента до такъв въпрос, знаете, че вече губите играта. Неприятно ми е, да, че трябва с зъби и ногти да воювам да ни се предоставят някакви документи, които би трябвало да бъдат естествени. На трето място, връзката с държавите, членки и техните органи. Как си го представите? Значи текста го знам, не ми цитирайте текста. Но да речем, имаме е, някакъв случай за разследване. Кой какво прави? Е, въпросът ми не към вас лично, разбира се, господине, към комисията е, е. Трябва да има яснота с въпросът ми е и към представителката на съвета. Взаимодействие на националните органи. Как си го представяте? А към госпожа професорката процесуалните права на Олаф. Какви са? Не мога просто да кажа в текста е, могат да се обърш, да обърнат към съда на Европейския съюз. Разбирате ли? Добре, какви са моите процесуални права? Все едно какво ще напишем в тези документи звучи като през средновековието. Е, нали за това създаваме ЕПО? Защото е, с е, Олаф стигнахме до тук и сега да казваме, че се връщат нещата, от топката се връща в полето на държави държавите членки, не съм съгласна. Имате думата за отговор. Господин Шонка, нека да ви разкажа нещо по повод, по повод посещението в Америка. Колежката Аяла Сендър не е тук, тя присъства. Искам да обърна внимание, че говорихме с вътрешния ревизор на Министерство на правосъдието, който прави вътрешни проверки с 3000 служители, 28 милиарда долара общия бюджет, който регулира, той има 95 милиона долара. Той има за вътрешни разследване пълен арсенал с пълни права на всеки американски прокурор и може да приправи всичко от обиски до арести. Задържания но понеже е само така да се каже вътрешен ревизор и има достъп до сътрудниците, докато те са служителите, докато те са такива, е, напуснат ли, той вече нищо не може да направи. Е, и на мен ми прозвуча много интересно. Всички документи са на разположение на участниците в процеса и на защитата. Е, в Европа можем само да мечтаем за такова нещо. Е, опитайте се да получите доклад на Олаф на добър час, бих казал аз. Е, и във връзка с всичко, в, при това съотношение и като ресурси, да е, струваше си това пътуване до Америка, не съжалявам. Но сега, господин Шонка, нека да започнем с вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, не сме на един и същи етап на хармонизация, както в Съединените щати. Предполагам, че ще ни трябва малко повече време, за да постигнем такива правомощия и в крайна сметка такива ресурси. Но това е само едно начало. Затова бих искал да ви убедя, да убедя вас и всички останали в тази зала, че Европейската прокуратура е в е, този е, сложен и труден документ е, показва, че се заслужава да опитаме. Това е текст е, постигнат след компромис, както винаги става след работа в съвета или в, или в парламента по тази материя по тази конкретна материя, защото става въпрос е, е, за е, доверие между държавите при общи разследвания и наказателно преследване. До момента в Европейския съюз не сме видяли Европейска агенция, която да е упълномощена да проведе разследване в държава членка. Това никога не е ставало. Държавите членки имат конституционното право да преследват техните граждани. Това е за първ път в историята на европейската интеграция. За първ пръв път Европейската агенция получава правомощие да преследва е, граждани на държавата членка и да е, извършва наказателно преследване пред Национален съд от името на Европейския съюз така че е, структурата е сложна, е, не е, е на лице напълно хармонизиран процесуален кодекс за Европейската прокуратура. Не може да се законодателства и да се регламентират всички връзки с ОЛАВ, с Европол, с Евроюст. Това ще стане на практика. Рано или късно ще се постигнат някакви споразумения между Европейската прокуратура и ОЛАВ, това е предвидено вече в регламентите. Европейската прокуратура има нещо съвършенно ново. Е, е, Европейската прокуратура е, ще може да решава за всички случаи, които се предават на националните съдилища. Защото можете да имате чудесни доклади от ОЛАФ с правни препоръки, но в крайна сметка нищо не става. Но това няма да стане с Европейската прокуратура. Тук основната разлика е, че има решителност да се прецени дали е, трябва делото да се гледа в съд или не. За момента никой не може да прецени това. Само националните органи могат да го преценят. Европейската прокуратура ще бъде независима. Тя ще зависи от е, критерии за подбор и назначаване, които са предвидени по този регламент. Ще има достатъчно гаранции за неговата ефективност. Вие сте права, че в началото може би неговите средства ще бъдат ограничени, вие споменахте документа Non-Paper, който разпространихме в съвета миналата седмица и е, получихме обещания от съвета при подготовката е, за следващия съвет по е, правни въпроси. Така, гадае се какви ще са средствата, с които ще разполага ЕПО. Питам се дали този нон-пейпер може да бъде споделен с парламента в е, началото е, ще се отнесат много любезно с нас, е, както и въпросния ревизор, за който споменахте в Съединените щати. Ние ще имаме много скромни нуклеарни средства. Ние няма да решитаме напълно на националните органи. Вие сте права, че евентуалното слабо звено тук е, че може би волята и средствата на националните органи които ще бъдат отделени за Европейската прокуратура, ще изискват помощ. Е, е, Европейската прокуратура ще трябва да се осланя на национална полиция. ЕПО ще води разследване е, в държавите членки, т.е. трябва да има властта да дава указания национална полиция. Може би националната полиция ще има приоритет при ограничени средства. Тук има едно единствено решение – сътрудничество. Необходимо е държавите членки да сътрудничат с Европейската прокуратура. Така е по договорите, така е в регламента. Надяваме се държавите членки да правят това, което Европейската прокуратура иска от тях в конкретен е, казус. Примерно определен казус, по който работи Европейската прокуратура, възоснова е, на достатъчни съмнения е, за е, извършени закононарушения. Е, примерно тези, които са предвидени по директивата ПИФ, те не са включени обаче в тази директива. Това е въпрос е, на правомощия на ЕПО. Така наречените измами с ДДС карусел, по тях е компетентна Европейската прокуратура. Тя трябва да бъде бъде компетентна да назначи прокурор за определена държава членка и този прокурор да дава указания на полицията в държавата членка за разследване. Освен това, може да възлага задачи на колеги в други държави членки, защото се предполага, че има един единствен орган, те действат като колеги, е, така че прокуратурата в отделните държави членки трябва да сътрудничат на Европейската прокуратура при такива разследвания. Е, те съответно ще набират доказателства и съответно ще преценят е, дали казуса да бъде отнесен до съда. Но това ще се контролира и одобрява при постоянна камера. Това е част от оперативния състав на Европейската прокуратура. Тези решения няма да се контролират от европейски органи, както е сега. Това ще са европейски решения, те ще са независими и в това се състои разликата. Това е европейско решение, дали дадено лице да бъде изправено пред национален съд. За момента това е невъзможно. По настоящите разпоредби е невъзможно. Така че, ако питате каква е моята интуиция, дали се заслужава да опитаме, бих казал да, заслужава си да опитаме. Е, сигурно е, ще се създаде някаква разлика в държавите членки, когато е, определено лице не е изправено пред съд в момента. Има казуси, които не водят до съд, примерно при липса на доказателства или, примерно да кажем, изтичане на давностни срокове. Европейската прокуратура ще избегне е, примерно двойно разследване, което става сега. Е, Ола води разследване, прави препоръка до национална полиция, до национални съдебни органи и много често те повтарят тези разследвания, защото е необходимо да предоставят гаранции за правно разследване. Те трябва да са сигурни, че е, тези свидетелства ще бъдат е, допустими за съда защото е твърде вероятно определени доказателства да бъдат отхвърлени от национален съд. Така че тук трябва да се промени националната система. Е, е, Европейската прокуратура трябва да бъде компетентна от самото начало да може да набира доказателства, които са приемливи в съда, съответните гаранции за национални съдилища и за европейски съд. Освен това в областта на защитата. Това е разликата. Доколко са достоверни и допустими доказателствата, събрани от Европейската прокуратура пред съда. Какво липсва във всичко това? Естествено средствата. Това е основната слабост на цялата конструкция. Необходими са ни самостоятелни средства е, за Европейската прокуратура от самото начало, за да работи плавно. Държавите членки трябва да могат да назначават е, лица, които са специализирани, които имат опит в областта на финансовите разследвания, е, и най-вече достатъчна независимост, за да няма намеса в работата на Европейската прокуратура от когото и да било, както от европейски органи, така и от националните власти. И за това се надявам, че текста предвижда достатъчно гаранции. Благодаря много и за проявения оптимизъм. Е, сега госпожа Пенсар, заповядайте. Е, благодаря. Искам в общи линии да под потвърдя този оптимизъм. Да, лесно е да се критикува текста, когато е пред нас. Да, е, мнозина е, са, са съгласни, че има какво да се желае и все пак е, има и по-лошо, бих казала аз. Това трябваше, предполагаше се да бъде сложно начинание. начинание. Знаехме го. <clears throat> Знаете, че и законодателната процедура е трудна с единодушно вземане на решение по договора с възможности за реакция на съвета. Знаеше се отначало, че няма да е лесно. Аз лично след толкова години в съвета не съм попадала на досие с толкова различни мнения, толкова трудно намиране на общ знаменател. Беше, беше изключително трудно начинание. И е, с, както вече се каза, тук се засяга до голяма степен правомощията, ако щете суверенитета на държавите членки. А в държавите членки има такава пъстра картина на организация. Хармонизация няма. И да се опитаме да вкараме едно, така да се каже, европейско животно в тази клетка на толкова различни организации не беше никак лесно. Питате как ще работи Apple с националните органи. Нямам е, готов отговор. Ще зависи от структури, от политическа воля, както каза Питър, от е, готовността на националните органи, а, а също и от положението с престъпността в държавите членки, защото положението е различно в държавите членки. И е, това беше също част от преговорите. Едни казваха, ние искаме повече от ЕПО, други казват, не, не, няма нужда ЕПО да има толкова правомощия. Ние разбира се съжаляваме за това, но от друга страна трябва да бъдем до някъде реалисти. Положението е различно, потребностите са различни и на, на ниво ресурси, на ниво очаквания, на ниво политическа воля и аз също вярвам, че е по-добре да започнем с всичките трудности, с всичките несъвършенства, но нека не забравяме, че нашите прокурори са също европейски граждани, които трябва да се борят за европейската кауза. Е, а това може да стане, като им покажем на практика, на дела, не само на думи, каква може да бъде ползата от това. И това ще е една поредна мъничка стъпка в посока европейска интеграция. Как ще стане? Трудно. Трудно ще е в държавите членки. Е, дори въпрос, сам въпрос е, за делегираните прокурори, за начина как ще се е, назначавате колко време ще работят от няколко часа до няколко дни седмици ще зависи от националните структури на първо време това трябва да остане от правомощ, правомощия на, на националните органи. И нека ви звуча като неоправдан оптимист, но мисля, че след няколко години ще се наложат добри практики, хората ще започнат да се питат кой как прави едно или друго и се надявам, че в крайна сметка това ще доведе до един по-добър резултат. Председателката, благодаря. Госпожо професор, благодаря. Ще продължа на френски, ако позволите. Аз съм представител на академичните среди. Моята е лесна да критикувам. Аз не участвам в преговорите, но много е, критики се чуха от академичната общност към текста и една от основните критики се отнася до въпроса, който вие ми поставихте. Границите относно процесуалните гаранции и както чухме от представителя на представителите на комисията и съвета. Няма единна рамка, но ние разполагаме с европейски директиви по въпросите. Сега, ако разширим правомощията на ОЛАВ, трябва да се предоставят по-добри процесуални гаранции, за да се постигне добро взаимодействие между административно-правните и наказателно-правните мерки. Очевидно до тук с преговорите, за това ще кажа, не съм нито оптимист, нито песимист, ще бъда хладнокръвна и с хладен ум текста, но това е, че ако заложим. Значи възможностите е или казваме текста е слаб, отказваме се, или казваме приемаме слабостите и ще опитаме. За това аз проявявам е, известен оптимизъм. Е, техниката на малките стъпки, която е, на, която е скъпа на Европейския съюз и която е, на която много са държали и основателите парите. Не знаех, че ще опрем до вярата, казва председателката. Аз съм вярваща католичка, проблеми с вярата нямам. Но хубаво, че ви попитах. Няма други желаящи за изказвания, за това ще про- продължим с втората част. Госпожа Далхаймер за процесуалните правомощия. А, и не Яла Сендър. Имаме ли право на въпроси? Е, дигнах ръка, секретарията не ме видя. Председателката съжалявам, съжалявам, и аз не ви видях. Но е, ще задам въпроса. Благодаря много, госпожо председател. Искам да обърна внимание на някои от казаните неща. Много съмнения и колебания и опасения получиха своите потвърждения. Чухме го и от госпожа професор Вайнберг имаме две различни школи или ако предпочитате две различни вероисповедания. ЕПО и Олаф. Но има очевидно много трудности, това го казва и комисията, и това е Олаф. От друга страна имаме Европейската прокуратура която е, така да се каже, междудържавна, между държавите членки, където са необходими повече гаранции. Слушах много внимателно и искам да попитам предвид стъпките, които предстои да се направят за потвърждение на е, един положителен добър старт на ЕПО Так, ние се нуждаем от солидна правна рамка и на разследващите и за разследваните. Искам да попитам, е ли възможно като са законодатели, ние да внесем по-голяма яснота в действието на Олаф в държавите членки, които се възползват от opt-in, opt-out клауза. Държавите членки, които работят с ЕПО, за тях Олаф да поема само административно-правни задачи. Нека комисията помисли по въпроса да има ясно разграничение – с цел по-голяма яснота. И държавите членки, които не искат да направят стъпката към ЕПО или все още не искат да я направят, нека за тях се запази статуквото на Олаф като обаче се направи ясно разграничение, да няма някакво размиване, сиви зони и така нататък. Защото някои държави членки ще участват в ЕПО, други не, а всички е, работят с Олаф. Сега в началото може да звучи малко изкуствено, но да се каже ясно. Администра... До тук е Олаф, това е административно право, а останалото е ЕПО. За държавите членки, които е, се включват или ще се включат в ЕПО Важно е да има такава гаранция, така че и ЕПО да има възможност да работи. Там ще работят юристи в съответни рамки. Но Олаф също трябва да може да работи без да има дискриминация за сферата на действие на ЕПО. За мен е много важно да има равнопоставеност. Разследваните от ОЛАФ трябва да имат същите права, както и разследваните от ЕПО. А пък държавите членки, които работят, членуват е, в ЕПО и е, работят и с Олаф. Как ще се гарантира, когато се отправят запитвания от двете страни, държавите членки да са наясно е, как ще работят с Олаф и с ЕПО. В, с Олаф в началото имахме затруднения. В началото просто нямаше разграничение. Господин Шонка, ще опитате ли да дадете отговор, пита председател? Едно. Oder? Anybody else? А може би някой друг? Госпожо председател, да, ще взема още веднъж думата. Аз вече казах още в началото, че естествено е добре да има повече яснота. Нещата опират до това да гарантираме ефективни разследвания и е, е, независимост е, е, при разследването, е, естествено и достъп до защитник, до адвокат, но въпросът е и да разграничим разследванията много ясно. т.е. има ли престъпление, тогава ЕПО и нещата така, тръгват към съда при повдигане на обвинението или административни санкции по линия на ОАФ. Има ли други? Добре, е, последствията е, е, от разследването на АОФ са съвсем различни от тези при Apple разследванията по вътрешен ред естествено са една особена част от дейността на ОЛАФ. Може би по-нататък, когато се спреми на този вид разследвания, ще получим допълнителни отговори. А сега нека да дам думата на госпожа Даухаймер от правния отдел на Олаф. Благодаря, госпожо председател. Ще е, говоря на английски. Бях помолена да говоря за разследванията на Олаф и правата на засегнатите лица. тъй като съм сред е, е, експерти в тази сфера, които вече казаха много по темата. Се опитам да очертая една по-широка картина за дейността на ОЛА в рамките на така, правната рамка и съответните правни страни свързани с дейността. Естествено, от една страна става дума за правомощия а, на, а, на институции, служби и от друга страна правата на засегнатите лица. Говорим за ефективност и ефикасност. И това именно се очаква а, като резултат при разследванията за защита на финансовите интереси на Съюза. Нека да видим следващия слайд, ако е възможно. Да, благодаря. И така на първия слайд аз представям една доста опростена скица е, която би трябвало да иллюстрира приноса на ОЛАФ е, е, в административния процес. ОЛАФ е разследващ орган и работи с органи и служби, институции, които взимат административни е, решения в резултат на е, разследването. Е, Олаф, приключвайки с едно разследване, подготвя доклада, който предоставя на въпросната служба или институция. И е, именно е, това е, така да се каже, решаващият момент е, е, по отношение на е, засегнатото лице. Е, е, използва се термина състезателно е, производство или състезателна процедура в този случай, тъй като става дума за решение, което е, би могло да бъде и е, обект на. Е, съдебен контрол. Това е всъщност основният компонент и аз сега ще се опитам да направя картината малко по-комплексна. Включвам и органите на, на държавите членки. Всъщност държавните членки би трябвало да извличат полза от разследванията на ОЛАФ но а, Олаф а, започва а, разследването, което след това може да бъде разширено и да продължи доста дълго. Ето тук виждате отделните елементи, свързани с целият процес, с цялата процедура в рамките на разследванията на Олаф. Олаф образува, да кажем, разследването като се прави преценка и след това се прави подбор на разследванията, които ще се образуват от ОЛАФ на базата на наличния материал и Естествено, в тази си дейност служителите на ОЛАФ се е, ръководят от регламента за ОЛАФ и от е, правилника и устава за ОЛАФ също времено трябва да се е, е, спазват определени принципи, принцип, е, презумпцията за невиновност, правото за избягване на само е, обвинения, е, разследване по обективен и безпристрастен начин, търсене на доказателства в едната и в е, другата посока, т.е. оневиняващи, не само обвиняващи и е, други и естествено е, съответните права в рамките на процедурата, е, правата на засегнатото лице трябва да са гарантирани. Има такива гаранции. Е засегнатото лице има възможност да бъде изслушано, да бъде защитено. Е, е, всичко това е свързано с е, регламента и разпоредбите в него. При приключване на процедурата засегнатото лице има възможност да вземе отношение по така, цялата процедура и резултата от нея. И така, всички тези принципи, за които споменах, естествено се прилагат по време на цялата, цялото разследване, цялата процедура. След приключване на разследването, нещата продължават да кажем, на европейско равнище или на национално равнище решението се взима или от съответния европейски орган, или от институция, или служба, или от съответното ния национален орган, в зависимост от тежестта на нарушението. След приключване на административното разследване на европейско равнище се обръща особено внимание именно на правата на засегнатото лице. Правото за запознаване с материалите по процедурата, по разследването, Особено, когато става дума за е, решение, което очевидно не е от полза за засегнатото лице. освен това, е, има и следващ етап в цялата процедура. Е, ще се спра по-специално на един момент системата за включване и изключване това е една система, която започна да работи след влизане в действие на регламент 883. Това е една по-структурирана система, гарантираща правата на лицата. Особено в случаите, в които резултатът от разследването може да бъде свързано с налагане на административни санкции. Така че не само ОЛАФ действа в рамките на тази процедура и носи определена отговорност и има определени задължения. Замесени са и много други страни но при всички положения правата трябва да са спазени и бих казала, че това е в крайна сметка на традицията по отношение на съдебните производства, която ние спазваме също при административното производство. Всички решения на ОЛАФ могат да бъдат обжалвани пред съда, могат да разследващите е, мерки е, на ОЛАФ, е, както и така, доклада на ОЛАФ, всъщност е, обект по-скоро на вътрешен правен контрол в рамките на съответната институция и служба и там Става дума по-скоро за тематичен преглед на отделните елементи в доклада или в процедурата. Но засегнатите лица могат да обжалват неблагоприятното за тях решение на основата на така, данни, факти, свързани с неспазване на техните права по време на процедурата. И а, в това отношение се прави а, проверка на законността. А, колегите а, действително имат а, много важна задача в това отношение. Имаме специалисти. А, е, освен това и службата на Европейския омбудсман също е, има определени компетенции. Е, това е службата, която би могла да контролира и контролира ОЛАВ при сигнали за не спазване на процедурните гаранции, правата на засегнатото лице и освен това, когато не са спазени съответните задължения е, за опазване на е, личните данни, за защита на личните данни, може да се обжалва е, процедурата или доклада на ОЛАФ пред Европейския орган за защита на данните в крайна сметка засегнатото лице има право да внесе и иск за обявяване за нищожност пред общия съд. А също и за иск за нанесени щети в рамките на така, правните актове, които не се отнасят до е, трудовоправните взаимоотношения и договорите за работа. Така че е, всичко това е, естествено са гаранции за засегнатите лица съответния правен съвет е, е, може да се произнесе също е, в рамките на вътрешната процедура по отношение на това дали са на лице процедурните гаранции, дали са спазени правилата. В крайна сметка разследванията на ОЛАФ могат да доведат е, и до повдигане на обвинение на национално равнище и съответно е, поддържане на обвинението пред съда, е, когато става дума за престъпления. Ето това са именно последствията, когато става дума за престъпление и какви са тук компетенциите на ОЛАФ при един такъв сценарий от правна гледна точка. ОЛАФ всъщност предлага доклада и резултатите от товато разследване на съответния орган или служба, но той вече би могъл да отнесе нещата към а, а, а, прокуратурата или националния съд компетентния национален съд. Така че резултатите от административните разследвания на ОЛАФ могат да доведат и до наказателно дело в съответствие с правилата за националното наказателно преследване. И при зачитане на съответните принципи в е, европейското право, свързани с е, е, наказателните производства. И така това е в общи линии информацията. как изглеждат нещата в бъдеще при създаване на Apple – когато се образува разследване от ЕПО, ЕПО има възможност да поиска помощ от ОЛАФ и да завърши самостоятелно. След това на базата на получената помощ и информация от ОЛАФ разследването и да го отнесе към Националния съд или вторията възможност в случаите, в които Apple смята, че не са на лице достатъчно данни и факти за извършено престъпление и приключва с делото, затваря досието, може да отнесе обаче въпроса към Олаф, т.е. ЕПО излиза с заключението, че става дума за нарушения на служебни съдължения или административни нарушения. Така че а, възможностите са различни, а, но най-много проблеми има около това как ще се уредат а, взаимоотношенията между ЕПО и ОЛАФ, така че да няма дублиране. В случаите, в които работи Apple по даден случай, Олаф няма да е, образува административно разследване. Ние е, разчитаме най-вече на е, едно добро сътрудничество и тясно взаимодействие в оперативен план. Олаф винаги е заявявал, че желая да подпомага работата на Европейската прокуратура, така както е, това подчертаха и предишните е, оратори. Още един въпрос, който заслужава внимание. Сега ще споделя лично мнение. Трябва да се обърне внимание на, на взаимодействието между европейско и национално право. Е, от една страна ние разглеждаме правомощията на ОЛАФ към момента, но и е, правомощията на бъдещата Европейска прокуратура и виждаме, че тук нещата много често се свързват именно с работата на националните органи процедуална а, или процесуална, процедурна гледна точка нещата са а, уредени и разграничени, но а, а, много често на практика може да се а, е, стигне до конкуренция, така да се каже, и до е, случаи, в които националното производство или правилата процесуални или във връзка с административно производство на национално равнище, така да се каже, започват да се налагат и доминират. В това отношение е, е, смятам, че действително трябва да се помисли много сериозно за създаването на съответните гаранции е, за засегнатите страни и е, същевременно е, да има е, ясно разграничаване и на правата, и на задълженията, и на национални, но и на европейско равнище. няма да е, е никак зле е, през следващите месеци или през следващия, през следващия кръг на преговорите да се помисли още веднъж за съвсем ясно е, разграничаване на процесуалните гаранции и за ОЛАФ и за ЕПО и особено спрямо е, процесуалните правила в националното право на държавите членки. Да, благодаря. Е, представителя на университета във Франкфурт е следващия оратор. Благодаря ви, е, госпожи и господа. Силно ще ми позволите да говоря народния си език. Говорим за е, процесуалните права на обвиняемите, е, но е, говорим и за много-много други сложни правни аспекти и обикновено на родния си език един юрист се изразява много по-добре, отколкото на чуждия. Аз няма да говоря толкова за ОЛАФ и е, процесуалните гаранции и е, правните аспекти от дейността на ОЛАФ, тъй като там не съм е, голям специалист, има по-добри специалисти от мен, но ще се спра е, е, повече на. Е, е, чисто практическите моменти е, в наказателното производство. Дори няма да се спирам толкова на е, бъдещата Европейска прокуратура и взаимодействието с националните органи. Ще се спра повече на националното наказателно производство, разследванията всъщност е, или досъдебната фаза на производството са същественият елемент. Там всъщност, е, е, така да се каже, се извършва основната дейност, върху която се гради и продължението на производството в съда. Комисията е изрази е, оптимизъм е, е, във връзка с проекта ЕПО и цялата концепция. Съветът очевидно също. Аз като практик ще кажа, че според мен има все още неизяснени неща и съм по-скоро скептик. Питър Шлонка от комисията говори за теоретичния подход, за различните мандати, за различните роли, функции, за правните възможности. Това е типичен пример е, е, за това, че трябва да обърнем внимание не само на теорията, но и на практиката, както по отношение на ЕПО, но така и по отношение на ОЛАФ. Е, е, явно ще има смесване и преплитане на а, е, дейности и функции, така както и госпожа Вайнберг е, говори. А, в този дух въпросът е как точно ще се разрешат проблемите при този смесен характер на а, а, действията. Олаф ще отговаря а, повече за административно разследване, т.е. до сегашния така и, и наказателно правен елемент в разследванията на ОФ отпада, така ли, защото се поема от ЕПО. Въпросът е как точно трябва да се организира едно наказателно производство. Минимални стандарти действат е, е, в това отношение в Европа. А, е, Говори се за баланс между наказателно преследване и е, защита, между държавни интереси и интереси на е, отделните лица, на гражданите. В наказателното производство е, още преди 50 години разглеждахме въпроса за баланса, за уравновесеността и казахме, да, в национален план то е на лице така че е, е, ако нещо трябва да се променя, очевидно ще трябва е, да се променят радикално нещата по отношение на, да кажем, задържането на лица, правата на свидетелите, правата, правото на адвокат, на защитник правото на свидетеля е, е, или на обвиняемия да не се самообвинява е, и да не дава показания, които могат да бъдат в негова вреда. Да, как точно ще се уредат нещата, евентуално през 2020 година, очевидно за тогава се предвижда така, края на преговорите. Не знае, но очевидно нещата се променят и е, с проекта ЕПО вече отпада, така да се каже, догов... договореното за минималните е, стандарти на хармонизация. Е, вътрешните разследвания е, в рамките на институции и служби се извършват, така да се каже, по собствена инициатива разследвания – и тук нещата трябва да са много добре балансирани, трябва да има един е, честен подход. Е, въпросът обаче е как да се свържат нещата с разследването. А, а, а ОЛАФ отговаря именно за разследването в тези случаи. И ОЛАФ е задължен да пази финансовите интереси на а, е, а, Съюза и е, как бихме могли на практика, така да се каже, да е, е се обогатим, да се получим е, е, от досегашната дейност на ОЛА в това отношение, така че да използваме този опит е, и в наказателното право. Има директиви за минималните стандарти е, при и минималните норми е, по отношение на наказателното преследване. В известен смисъл това са и е, стандарти, които са заложени в регламента за ОЛАФ, но е, в рамките на бъдещите законодателни инициативи ще трябва да се запише съвсем точно задължението за спазване, включително и от ОЛАФ, на тези минимални стандарти. Така че в бъдеще всички тези проблеми, за които вече стана дума, да не се появяват. Например, когато става дума за допускане на доказателства, в контекста на спазването на всички тези процесуални права на страните. Е, трябва да се е, предвиди една иерархия на доказателствата и именно тези по-висши, така да се каже, доказателства в кавички, ще трябва да се ползват с предимство и да имат по-голяма тежест. Това е член 181 от договора. Бъдещото сътрудничество между ЕПО и ОЛАФ, да, то може да бъде много плодотворно, не става дума за това е, по-тясно взаимодействие между експерти от различните държави членки и в рамките на вътрешните разследвания, но и при, е, така да се каже, наказателното преследване. Е, имам предвид взаимодействието между националните прокуратури. Бих пледирал за това да се предаде и политическо значение е, на е, проекта, е, защото в някои случаи като че ли сме склонни да казваме, че някои от партньорите ни не са, особено извън Европейския съюз, не са много надежни. Е, сега би трябвало да заложим на поемането на задължения, но не става дума единствено за задължения на думи, а са задължения, които да се практикуват, които да станат реалност. И това може да стане с едно добро уреждане на всички тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря за конкретните предложения. А сега давам въпроса на професор, а, е, думата на професор Лигети. Uh, Благодаря, госпожо председател. Подобно на колегата професор Рейнбург, аз ще ви запозная с първоначалните констатации от изследването, което съм направила за Европейския парламент по два взаимосвързани въпроса. Първо, е, процесуалните гаранции по време на разследването, което води ОЛАФ какви са те в момента, какви биха били утре, достатъчни ли са днес, необходимо ли е нещо допълнително утре, особено с оглед е, на създаването на Европейска прокуратура. И следващия въпрос, и в последствие ще добавя защо въпросите са свързани помежду си, допустимост на доказателствата, особено на докладите на ОЛАФ е, и на констатациите на ОЛАФ пред съд в е, държавите членки. Моето научно изследване все още продължава. Има само да добавя, че в момента се прави оценка на настоящия регламент за ОЛАФ. Водят се и преговори по цялата преписка, свързана с Европейската прокуратура и е, потенциалната бъдеща роля на ОЛАФ. Поради тази причина твърди заключения по двата въпроса все още биха били преждевремени, но в своето изложение ще се спра на някои хипотези на евентуален сценарий. Моето изложение е посредата между това, което вече чухме сутринта в въркшопа и това, което предстои да чуем. Е, чухме изказвания за процесуалните гаранции, ролите на тези процесуални гаранции, как да се съсредоточен върху тяхното реално прилагане и е, проблема с доказателствата. Не искам е, да повтарям това, което вече беше казано. Професор Вайнберг каза, че макар свързано с процесуалните гаранции на ОЛАФ. колегата е, каза, че най-добре би било, ако ОЛАФ е, е, приеме процесуални гаранции при разследване по наказателно-правни въпроси. За да преценим казаното, трябва първо да се зададем въпроса какви са реалните правомощия на ОЛАФ, защото процесуалните гаранции трябва да бъдат разгледани в една система от баланс, за да преценим доколко при ОЛАФ трябва да има система за водне на разследване, трябва да се прецени какви са неговите правомощия. Така че, накратко, в самото начало ще ви запозная с правомощите на ОЛАФ. Впоследствие ще е, ви запозная е, с процесуалните гаранции във вида, в който са разписани в момента. Ще е, се спра на някои пропуски или на неизправности при провеждането на разследване в ОЛАФ. Разбира се, че процесуалните гаранции е, не трябва да съществуват само на хартия. Ако те бъдат нарушени, това трябва да доведе до последици. Тези последици трябва да бъдат процесуални и за това ще се спра на механизмите за прилагането на процесуалните гаранции и санкциониране на тяхното неприлагане. прилагане. А освен това ще се спра на това доколко заключенията на Олаф е, биха били допустими като доказателства е, по време на производство пред съда. Накратко, е, процесуалните правомощия, защо са необходими процесуални гаранции при разследвания, които се водят от ОЛАФ. Мисля, че следва да напомним, че Олаф има двоен процесуален мандат. Първо, координация е, на казусите. Е, преждоговорившите вече говориха за това. Олаф а, е, а, има процесуални предава пред национални административни и наказателни органи. Освен това, а, води съвместни разследвания. Това е европейски надзор върху разследвания, били те вътрешни или външни. Правомощията е, са леко различни, когато разследванията са вътрешни или външни. Няма да навлизам в подробности, но при вътрешно разследване ОЛАФ е, се занимава основно е, с членове на различни институции и агенции, които са нарушили техните задължения и е, подобни казуси могат да доведат до дисциплинарни или наказателни производства. При външните разследвания Олаф води административно разследване, за да установи измама, корупция или други е, незаконно съобразни действия, които нарушават финансовите интереси на Европейския съюз. Интересно би било е, да погледнем какви правомощия точно са възложени на Олаф. Е, вероятно, е, вие ще установите, че това е свързано основно с набиране на документи, на информация, набиране на доказателства при оперативни дейности. Освен това, изслушване на лични показания, набиране на проби, разпитване на определени лица или на свидетели, освен това инспектиране на помощия, освен това разследване в областта на съдебната медицина и мисии за разследване в трети страни. В моя диапозитив съм посочила, че петте основни правомощия, при които Олаф може да осъществява най-силна намеса, трябва да бъдат разрешени от генералния директор на Олаф. Важно е да припомним, извинете, важно е да припомним, че правомощията на Олаф е, са сравнително ограничени. Е, ограничени в какъв смисъл? Е, в случай на административно разследване Олаф не е оправдомощен да извършва значителни действия, които по принцип са възможни при правно разследване. Е, подчертавам това, защото ако някой трябва да прецени какво е нивото на процедурните гаранции и да ги сравнява с, с съответното ниво при наказателния производства, трябва да се има предвид, че правомощите на ОЛАФ е, трябва е, да бъдат същите, каквито има прокурор или съдя-следовател, но всъщност прокурор е, Олаф Олаф е, има по-ограничени правомощия, няма достъп е, примерно до банкови сметки, да не говорим за мерки свързани с наблюдение, не може да прихваща телефонни разговори и така нататък. Така че Олаф има по-ограничен инструментариум от прокурор, например. Правомощията на ОЛАФ са сведени само до административни производства. Това е напълно логично. Разбира се, че административното разследване е, е, свързано с това, че много често те водят до наказателни последици, така че административното разследване, което води ОЛАФ, е специфично просто защото може да доведе е, до наказателно-правни мерки. Е, тоест има много близка връзка между административното разследване на ОЛАФ и наказателното право. Когато преценяваме процесуалните гаранции, трябва да имаме предвид, че те са свързани не само с правомощията на ОЛАФ, но също така и близката връзка между разследванията, които ОЛАФ води с наказателното право. И тази връзка трябва да бъде преценена. Е, процесуалните гаранции са сравнително нови. Е, те бяха въведени по силата на новия регламент за ОЛАВ, член 9, но обсъждането на процесуалните гаранции не са приключили. Откакто Олаф е, въведе въпроса за процесуалните гаранции, този въпрос е, беше е, повдигнат вследствие на е, различни дела, които се гледаха в съд. Впоследствие ще се спра по-подробно на полуките, които извлякохме от такива съдебни производства. Бяха прияти законодателни мерки, законодателни инициативи, в частност от Европейския парламент и вашата комисия участваше в тях но всички те са резултат е, от член 9 от новия регламент за ОЛАВ. В е, този член са разписани различни процесуални гаранции при разследване, което се води от ОЛАВ но правото да не се самообвиняваш, правото да бъдеш информиран, да е, получаваш помощ от адвокат и освен това да бъдеш запознат е, с преписката по делото. Е, член 9 е разписан като се отдава особено значение на разпитите не се имат предвид трансгранични проверки и инспекции. Това е доста изненадващо, защото основните правомощие, възложено на ОЛАФ, е свързано с проверка. Проверка доколко дадена информация е вярна. Е, това е много важна част от разследването, което води Алав, но от самото начало по член 9 вече е предвидено едно ограничение – сега, ако трябва да се спра на отделните индивидуални права, ще бъда кратка. Все още има пропуск при прилагането им. Трябва да имаме предвид е, е, как се разбират те в ОЛАФ и е, да ги съпоставим с разбирането, което се дава в Хартата за основните права и при наказателни производства. Е, при всяко наказателно производство обвинение има право да мълчи, докато по член 9 това право се е, предоставя на всяко лице, включително и на свидетелите и на засегнатите лица. Е, когато се преценява как това право се прилага, трябва да се види дали лицето се разпитва като свидетел. Но когато е, се провежда разпита, се оказва, че лицето може да бъде заподозряно. Какъв ще бъде неговия статут при това положение и дали лицето ще бъде разпитвано като свидетел? Е, има права за изключения по член девети се предвижда на лицето е, първо да се даде възможност да коментира статута си. Е, тоест няма е, абсолютни правила за изключване. Интересно е, че при главните насоки от 2013 година за разследване, което се води от ОЛАВ, подходът е много по-защитаващ лицето се разпитва първо като свидетел, но статута му не може да се влушава, цитирам, по никакъв начин пред съда. Тоест, ОЛАФ подкрепя абсолютни правила за изключване. Ако обаче аз се поставя в положението на лицето, което, бъде, което бива разпитвано и ако това лице иска да разбере какви са правата му, няма спор, че е, когато се прилагат основните насоки за процедури по разследване, то тогава те не биха били достатъчни за лицето. Не можем да очакваме европейски гражданин да прочете главните насоки за разследване от ОЛАФ. Тоест, тук може да се направи нещо много по-значително е, правото да бъде информирано лицето по член 9, параграф 2 е, данъчните права на разпитваното лице, е, правото да бъде е, подпомагано от лице по негов избор или правото на лицето да мълчи. Отново тази разпоредба не предоставя допълнителни подробности за това каква информация да се предоставя на лицето преди то да бъде разпитано именно в какво се състои събекта на разпитваното лице. Това също не е разписано достатъчно подробно в регламента. Това буди въпроси. Е, например, е, дали е, това права е изрично изключено, когато показанията се изслушват, когато се прави проверка на място. Сега, правото коментарите да бъдат изслушани. Това е право предвидено по хартата за основните права. По член 9, параграф 4, преди заключенията да бъдат изготвени, лицето трябва да получи възможност да направи коментар по деянието. Обобщение на деянията трябва да бъдат предоставени на лицето. доколко лицето има достъп до преписката? Е, Чухме е, вече колко е трудно за лице, е, срещу което Ола води разследване, да разбере какво точно се съдържа в преписката. Разбира се, че достъп е, до съдебната преписка не е абсолютно право то не се предвижда във всички случаи, но все пак е забележително, че е, няма изисквания и не са посочени причините, защо това право е ограничено по настоящите разпоредби за ОЛАФ. И накрая е, регламента не предвижда нищо по правото за достъп до преписката. Ще се върна по-късно на този проблем, когато говорим за правоприлагането на разпоредбите, но трябва да имаме предвид, че тази разпоредба е създадена в контекст, при който докладът на ОЛАФ не би трябвало да вреди на позицията на лицето. Така че въпросът е, е дали е, това е, може да се успорва и да се приеме, че е нарушение на правата и това възражение да бъде повдигнато пред Национален съд. Когато говорим сега за инспекции и за така наречените on-the-spot checks, член 3 от регламента за ОЛАВ препраща към други членове. Е, там по-подробно е, е посочен обхвата на тези on-spot checks. Госпожа Даймар каза, е, че това трябва да бъде съобразено е, с е, правилата и практиката във въпросната държава членка. Нито в регламента за ОЛАВ, нито по другите два регламента, за които се споменава в член 3, не са предвидени индивидуални процедурни гаранции. Както вече посочих, е, изслушването е, на показания е изключено изрично от обхвата на член 9. Е, сега, ако трябва да направя първоначална преценка на процесуалните гаранции по настоящия регламент за ОЛАВ, ще заключим, че член 9 има сравнително ограничен обхват. Основно се поставя ударение на разпит. Според мен това не е достатъчно. Няма ясна рамка за процесуалните гаранции по време на on-spot checks. Това вероятно в последствие трябва да бъде компенсирано. В този смисъл съм съгласна с забележките на професор Вайнберг, макар и правомощията на ОЛАФ да не се прилагат за момента, бъдещите процесуални гаранции трябва да бъдат предвидени и в настоящия вид на регламента. Мисля, че въпросът е, е сложен. Вече чухме, че за бъдеще могат да се предвидят различни възможности за развитие на бъдещата роля на ОЛАФ. Това е, е, ще зависи е, безспорно от развитието на Европейската прокуратура. Про... Вече се споменаха две желания, две възможности за развитието на отношенията между ЕПО и ОЛАФ. Може би самата задача на ОЛАФ би следвало да се промени. Ако трябва да обобщя, е, първата над национален текст Олаф ще бъде мини съдебна полиция, но това предполага промяна в неговите правомощия това а, изисква а, промяна и а, при процесуалните гаранции. Ако а, трябва а, да говорим за по-реалистичен сценарий, а именно втория сценарий, който може да стане действителност, това предполага е, е, допълняемост между административните и наказателните разследвания, но ролята на ОЛАФ си остава ключове за държавите членки, е, които не възнамеряват да участват в Европейската прокуратура, както и в трети страни. И е, е, имайки предвид дори само това, смятам, че процесуалните гаранции трябва да бъдат засилени. Накратко по прилагането на процесуалните гаранции, е, в следващото изложение те ще бъдат е, обсъдени по-подробно. Частично се спомена от преждеговорившите, че по настоящата рамка е, има различни възможности е, за повдигане е, на възражение, когато процесуалните гаранции са нарушени. Не знам обаче дали в крайна сметка има достатъчни гаранции за лицето, спрямо което Олаф води разследване, в случай, че неговите процесуални правила, права са нарушени. Има е, е, е, един работен комитет в ОЛАФ, който работи по тези въпроси. Омбудсмана също работи по този въпрос, службата за защита на данните също, комисията за посредничество също работи по случаите, по които има нарушение на процесуалните права при разследване от ОЛАФ. Колкото до вътрешните проверки за законосъобразност, е, ние знаем, че тези проверки е, се извършват е, възоснова на член 7 от регламента. Това е проверка екс анте, която се извършва от самия Олаф. Има се преди проверка на законността, на необходимостта и на съразмерността. Проверката започва с разрешение на генералния директор. То не засяга всички правомощия на ОЛАФ, а само случаите, при които е необходимо специално разрешение от генералния секретар като има разпределение на случаите. при този е, вътреш, този, има вътрешен контрол, но има и външен контрол. Тогава се има предвид сложен механизъм за отчетност на ОЛАФ. ОЛАФ не може да се намесва в текущи разследвания и той изготвя ежегоден доклад за процесуалните гаранции. Реалният външен контрол се извършва с омбудсмана, с органа за опазване на защита на личните данни и с посредника. Разбира се, разбира се, последната дума има Европейския съд. Европейския съд упражнява контрол. Поради тази причина няма да се спирам по-подробно на това. Е, може би е, случая от е, съдебната практика на Европейския съд можем да стигнем до заключението, че възможностите за контрол в момента са много ограничени. Те се основават на факта, че Европейския съд смята, че доклада на ОАФ не води до съществена промяна в правния статус на лицето. Е, има скорошна инициатива, която е подета е, за да се прилагат процесуалните гаранции при разследване водено от ОЛАФ – има предложение за въвеждане на контролер на процесуалните гаранции. Това предложение се прави след влизането в сила на регламента за ОАФ през 2014 година. Съвета обаче преценява, че това предложение е преждевременно и за момента не се водят преговори по това предложение. Интересно е да се спомене, че този контролер по процесуалните гаранции не би трябвало да е, замени, а да допълни съществуващите механизми. Той има две основни функции. Е, е, едно разрешение екс-анте, предварително разрешение, е, когато се извършват инспекции в държавите членки или в европейски институции. Парламент е запознат с подобен вид разследване на ОЛАФ, докато другите функции на контролера е да се занимае с оплакване, ако са нарушени процесуални права при индивидуални казуси но дори и при този случай е, този контролер е, прави препоръки, които не са задължителни за генералния секретар. Тези препоръки не са задължителни. Въпросът е доколко е, те представляват ефективно прилагане на процесуалните гаранции – мисля, че ако прецените резултатите от правоприлагането, ще видите мозайка от вътрешен и външен контрол. Те се припокриват с различните механизми за външен контрол, но всъщност има много слаб е, правен контрол на ниво Европейски съюз така че този контролер има самостоятелни национални права, обаче е, те не са съчетани с, с, допъл, с допълнителни гаранции. И е, на второ място, е, доколко доклада по казуса изготвен от ОЛАФ се приема при национално наказателно разследване. Нееднократно се спомена, че разследванията на ОЛАФ могат да приключат, да завършат с последващи действия на национално равнище и национални наказател, наказателно раз, разследване. На практика ред, редица държави и членки използват а, а, резултатите на Олаф, но често се говори, това е една от причините за създаване на ЕПО, е, че националните органи често всъщност трябва да повторят разследването, извършено от Олаф защото случаят се прехвърля при тях, а информацията събрана от Олаф не се допуска като заказателство в националния наказателен процес. Е, това е крайно неекономично от процесуална гледна точка и това е загуба не само за на време и енергия, но е и е крайно неприятно за хората, извършващи разследването, защото трябва да изпращат резултатите и освен на европейско и на национално ниво. И така, що се отнася до докладването, резултатите трябва да се третират по същия начин, както административните доклади. Т.е. трябва да са на лице същите изисквания и права на допустимост. Търси се практическо решение, но ние знаем от практиката на ОЛАФ, че правилото за признаване на резултатите от работата на ОЛАФ много често не е достатъчно за допускане на доказателствата в съда и много често практиката е разнопосочна и резултатите на ОЛАФ се приемат и използват по различен начин в 28 различни законодателства. Вече стана дума за съотношението национално и европейско законодателство. Знаем е, как стои въпроса с тази практика. Разбира се, в момента очевидно нямаме единни правила за допустимост на доказателствата на ОЛА в съда което поражда не само загуба на процесуално време, но и лица, разследвани от ОЛАФ не могат да бъдат подведени под отговорност. Несъмнено използва резултатите на ОЛАФ могат да се използват за по-доброто им допускане в национални процесуални действия. Това са някои предварителни заключения а, от изследването, по което работим. Продължаваме е, с е, до разговорите с участниците. За сега ще спра до тук. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря ви в обобщение. Олаф не е мини ЕПО, нито за държавите, които участват в Европейската прокуратура, нито за държавите, които са, не участват в нея, нито за трети страни. Сега продължаваме с господин Зеберт, генерален директор директор от Генерална дирекция регионално развитие. Той ще ни говори за препоръките на Олаф. Разбира се, причината е, че Олаф има силна позиция при вътрешни разследвания, но не и навън. И това налага да си зададем въпросите, въпроси във връзка с взаимодействието с ЕПО. Господин Зебърт, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Наистина, след всичко чуто до сега от различните участници за разследващата роля на Олаф, вие питате какво прави от тук насетне комисията, след като Олаф приключи работата си. Както сама казахте, аз работя в Генерална дирекция регионално развитие. Тази дирекция играе важна роля в политиката на сближаване. Ние отговаряме за кохезионния фонд, так това са сериозни пари и това налага да използваме резултатите от работата на Олаф в тази област, както и констатации на Сметната палата. Имаме около 600 оперативни програми, имаме за партньори различни органи и организации в държавите членки, които прекрасно разбират колко сложен е въпроса, който е, е за който е в залог и колко важна е ролята на ОЛАФ. Ние работим по многогодишната финансова рамка за 7 годишния ам, период е, и нашата дирекция, заедно с Генерална дирекция морски въпроси и други дирекции, разработихме и приехме през 2015 година нарочна стратегия с помощта на ОЛАФ не само за превенция на и измамите, но и за близко проследяване на изпълнението на препоръките на Олаф. Вече чухме, че Олаф отговаря за извършването на разследването и може да издаде препоръки от дисциплинарен характер. Няма да говоря за тях, тъй като те не са в моя ресор. Правни препоръки, за които тук ще говори професор е, Легети и за правилата, но има също административни и финансови препоръки, за които всъщност аз ще говоря, защото като звено на комисията ние отговаряме за изпълнението на административните и финансови препоръки на ОЛАФ за изпълнението на бюджета. Mm. Thank you very much. Това е слайда, по който искам да говоря. Няколко думи за административните процеси. И така, Олаф внася доклада си в Генерална дирекция Регио. Той съдържа различни препоръки. Те могат да са свързани с административни или финансови въпроси, начин на работа на системата и някои слабости в аудитирания аудитираното звено. За нас е важно да се осъществи скрининг в съответствие а, с изисква препоръките на ОЛАФ, след което те се изпращат в съответните генерални дирекции те отговарят за оценката на докладите на ОЛАФ. Те отговарят на географски принцип. Ние им помагаме е, да се ориентират и да изпълнят е, препоръките на ОЛАФ. Оттам нещата отиват в нарочен комитет комитет под ръководството на нашия генерален директор, който комитет е, прави съответни препоръки на базата на доклада на ОЛАФ за конкретни действия, дали да има или не. И е, понякога има препоръки, които обаче не се градят на правно основание. И така, комитетът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 работи по този въпрос. След това докладите се изпращат за разглеждане и там вече следва по-нататъчната процедура. Е, в процедурата има редица гаранции, които трябва да бъдат спазвани. Необходимо е да бъдат е, взети определени стъпки, но ние имаме съответна процедура с държавата държавите членки, като резултата би следвало да бъде възстановяване на средства от държавите членки. След като получим отговор от държавните, държавите членки, от компетентните органи съответно, ние решаваме дали да продължим по препоръките на ОЛАВ, дали да коригираме сумата за възстановяване, да променим по-нататък вътрешните действия или ако държавата членка е предоставила достатъчно информация на, относно изпълнението на препоръките на ОЛАФ, нещата може да спрат до тук. Има и други моменти, които не винаги са отразени в докладите на ОЛАФ, а за нас като служители от отговарящи за това, за нас е, е, е много важно да имаме стриктно изпълнение на правилата. И така препоръките на Олаф могат да доведат до финансови корекции или до приключване на програмата след края на периода. На този е, етап възстановяването на сумите от бенефициентите е национална задача. Така че ние работим с националните органи за възстановяване на съответните суми. А сега Искам да цитирам малко информация за дейностите на ОЛАФ в Генерална дирекция Регио. За програмния период имаме 101 разследвания на ОЛАФ е, говорим за периода 2007-2013 година ние предоставяме на Олаф е, всякаква е, информация, която ни се струва подозрителна на базата на нашите, от нашите собствени разследвания и след това Олаф преценява дали да извърши разследване и ни информира има и в момента разследвания, които тръгват от наша информация. Имаме редица случаи за последващи действия Става дума за информация и доклад изплатен до компетентния служител на Генерална дирекция а, Регио и ние разкриваме съответна, започваме съответна процедура с държавата членка. А, например, броя им за периода 2007-2013 е 54. Като пример ще посоча, че като следващи действия за 2000 2015 година имаме 44 такива случая, а 30, 000, 30 за 2016 година сумите, които са възстановени е, е, по препоръка на ОТР е, би трябвало да бъдат 1 милиард и 145 милиона и съответно са събрани суми като корекции от държавите членки на базата на информация от ОЛАФ. В последно време разширихме сътрудничеството и си с ОЛАФ. Съзнаваме, че процесът за финансовите последствия е тромав и бавен е, понякога не следва финансова процедура. За това ние променихме сътрудничеството с ОЛАВ с цел да има незабавно придвижване на доклада на ОЛАВ за компетентното звено за изясняване на случая с държавата членка, без бавене и после, междинна оценка. Много е важно да има време за последващи финансови действия и в някои случаи, когато Олаф налага ограничения в резултат на изрично искане на прокуратурата, когато има наказателно разследване и в тези случаи ем, информацията не се разпространява в държави членки. Е, тогава е, в последващите правди действия участват и колеги от нашата дирекция. Но е, тук е необходимо изясняване. В миналото не беше толкова лесно и това водеше до сериозни забавяния а от друга страна служителя на генералната дирекция може да попречи на процедурата в държавите членки. Сегашният начин на работа не е толкова време емък, въпреки че понякога държавата членка трябва да представи купища документи, за да даде отговор или допълнителни доказателства. Ние Създадохме и по-добри канали за комуникация и с Олаф. Сега няколко думи, които за предпоставките за добро взаимодействие с Олаф. Първо, Олаф да гарантира качествени доклади по отношение на анализа на фактите и правната оценка, е, което означава, че е, за служителите на Олаф понякога е безкрайно трудно да бъдат специалисти във всички области, които разглеждат. За това се налага да имаме и фактически анализ Необходимо е, необходима е последователност и логика между констатациите на ОЛАФ, препоръките и съответните финансови корекции понякога се налага по-сложна последваща работа. Поради тази причина ние предложихме неофициална помощ на Олаф, за да се постигне това, което аз наричам оптимална използваемост на резултатите на Олаф, за които ние да можем да използваме направо за процедурите на финансови корекции, но понякога нещата са наистина много сложни и трудно обозрими и за Олаф в случай на последващи съдебни действия, нашите управителни органи трябва да бъдат в състояние да е, работят по финансовите препоръки на доклада на ОЛАФ поради което трябва да бъдат изяснени правните изисквания с цел да не се пречи на приключването на програмите. Освен това, Олаф има възможност да предостави важна информация на авторизиращия, одобряващия служител това позволява вземане на мерки дори преди да е представен последния окончателния доклад. Това понякога е трудно на практика, защото Олаф от една страна не иска да разкрива поверителна информация. От друга страна, комисията не може да, да се обърне към държавата членка и да каже, Олаф казва, че дължите пари, плащайте. Ние трябва наистина да се съобразяваме с нашите, нашите правила е, и накрая има редица предпоставки за успешно изпълнение препоръките на Олаф. Несъмнено техните констатации, свързани с про програмите, за които трябва да се знае коя е програмата, кой е бенефициента и то в подробности относно съответните бенефициенти. Е, трябва да имаме ясни документи и ясни анализи на всички отраслеви разпоредби и националното законодателство. Приключване без излишно бавене и за да можем своевременно да работим с съответните органи, особено когато говорим за закриване на програми. и ние искаме помощ от Олаф след приключване на техните разследвания за изясняване на доклади, документи, а също и за контактите с националните съдебни органи, тъй като това не е от правомощията на нашата генерална дирекция. И но пък присъства в нашата стратегия за борба с измамите. Зато от нас се очаква да действаме много бързо и ефективно. И накрая, тъй като говорим за отношенията между Олаф и ЕПО, нека да изкажа надеждата, като клиенти така да се каже, че ЕПО ще се превърне във важен фактор за по-бързо и ефективно осъществяване на процеса Генерална дирекция регионално развитие очаква да има контакти с ЕПО, но не винаги ще можем да влизаме в пряк контакт и това ни създава притеснение. Благодаря председателката. Времето напредна. Нека да чуем следващите доклади. Представител на Европейския съд. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да споделя с вас някои мисли по темата на, този, на това изслушване. Вил съм презентацията, случаите ОЛАФ, полуките и изводите до тук. Ще се спра най-вече на случаите, които са свързани с разследващите правомощия на ОЛАФ. До този момент а, а, сме работили по около 50 случая, свързани с а, разследвания на ОЛАФ. Има а, няколко сфери, най-вече две сфери, в които а, въпросите са много важни. И след това ще говорим за определени а, дела, а, които са свързани с разследвания на ОЛАФ. На Много преди член 9 на регламент 883 е, е, е, бяха очертани процесуалните гаранции и Всъщност процесуалните гаранции проистичат от решения, взети от европейските институции, от общите принципи на европейското право и е, хартата на основните права на ЕСА. А, така че а, е, това е, така да се каже, пред историята на член 9. А, е, има а, един а, неизчерпателен списък на всички тези принципи, свързани с правата а, е, на, на страните. А, това е изключително важно. А, правото на защита съществува. А, не само в контекста на разследванията на ОЛАФ, но и естествено в така, по-тесния обхват на разследванията на ОЛАФ това право на защита е, както и останалите принципи, е, свързани с презумпцията за невиновност е, и всичко останало, което е се числи към основните принципи, заложени и в хартата на основните права, и в законодателството, и в договора на ЕС, въжат. И така, правото на защита се прилага, но правото на достъп до а, документите по делото не винаги се прилага. А, там има ограничения. А, в някои случаи. А, тъй като се предвижда именно в въпросния член 9 по съображения за поверителност на разследванията и така нататък този достъп да бъде отказан или ограничен. Какво можем е, да е, изведем като полука по отношение на процесуалните гаранции, е, които са обект на различни производства, съдебни производства – Всъщност е, това действително е, е абсурдно положение, защото член 9 създава а, е, така някои вратички и възможности за изключение. Ако щете, дори това е, е така, е, в известна форма на лицемерие. От една страна ние е, гарантираме и по договори по карта е, тези права и от друга страна е, в регламента всъщност въвеждаме е, Например, в член 9, параграф 4 е едно съвсем ясно ограничение на е, това право. И при определени институции е, се дава възможност на е, службата, така да се каже, да се отклони от основния принцип. Това е действително една малко парадоксална институт, ситуация, защото тя в крайна сметка дава правото на ОЛАВ да се отклони от този принцип и от това всеобщо задължение и също времено то може да рекушира върху службата ОЛАВ при обжалване и разглеждане на случая в съда много важни са естествено и средствата за обжалване, защото това е, е така да се каже, възможността е, за съдебен контрол. Е, обикновено става дума за искове за обещетения, подадени в съда или искове за обявяване за недопустимост на дадено решение. В някои по-ограничени случаи. Е, е, е, в повечето случаи обаче делата продължават доста дълго, разследванията също. В този така, конкретен случай, който ние разглеждахме, се стигна до 7 години общо. Така че делото бе заведено поради е, така, е, обжалване на този дълъг период, искането за разумно е, време. Правораздавателната практика на съда във връзка с административните разследвания на ОЛАВ до този момент е съвсем ясна. Действително, когато Става дума за на твърде дългия период на разследването, са да реши, че това не се е отразило в крайна сметка на засегнатото лице, но имаше и един друг случай с изтичане на информация за един германски журналист, Имаше и е, случай, е, свързан с е, италиански гражданин. който бе свързан също с иск за обещетение. Тогава Националният съд се произнесе по делото. А при исковете за недопустимост съда на първа инстанция все решение в полза на ищеца, но след това при масивното производство, при апелацията, апелативния съд върна в крайна сметка първоначалното решение и го призна за валидно. Така че Както виждате, е, това са нашите е, впечатления в е, правната служба, за която работя. Не всички съдебни инстанции, в крайна сметка, споделят едно и също становище във връзка с административните разследвания и принципите и правилата на ОЛАФ. Въпросът е как е, да постигнем по-голяма ефективност при административните е, мерки, които се предполага, че е, са следствие от разследванията на ОЛАФ. Трябва да има един стегнат процес от край до край, включително и е, в съдебната фаза е, и в административното разследване. Е, със сигурност има проблеми. Професорите, които говориха преди мен, вече посочиха тези проблеми и ще има, очевидно, преплитане на правомощията, но когато говорим специално за ОЛАВ, има така е, ограничаване на е, е, практика на някои от основните права, от основните принципи, като нещата се свързват обаче с обществения интерес, с определени принципи за поверителност, за защита на данни и така нататък. При но а, има немалко а, дела, а, които се разглеждат не само в съда на ЕС, а и в съда в Страсбург, тъй като става дума за нарушение на правата на човека. А, в а, настоящата правна рамка Независимо от възможностите за доста контрол, няма независим орган, който би могъл а, а, непосредствено след а, произнасянето, така да се каже, в кавички на ОЛАФ, да вземе отношение и да извърши независим контрол. А, такъв орган няма, а той би могъл да допринесе за а, една по-експедитивна и по-добра и по-ефективна процедура. Действително много важно е да има контрол върху процедурата, която тече в ОЛАФ, дори и в случаите, в които тя все още не е приключила. Но ако дори към настоящия момент такъв контрол съществува и макар, че не е съвършен, все пак е по-добре от нищо макар че една съдебна процедура след това удължава доста е, процеса и административните мерки се отлагат във времето. Е, какво ще бъде отношението е, и взаимодействието при влизане в действие на регламента на ЕПО? ЕПО ще има възможност да ползва информацията, на, която получава от ОЛАФ без да се заобикалят съответните правила. Естествено, тук ще трябва също да се въведе някакъв механизъм за контрол в рамките на институциите на европейско равнище, така че да се гарантира е, дейността на ЕПО. Е, и е, при ЕПО се предвижда съдебен контрол, но в това отношение, именно по отношение на взаимодействието ЕПО-ОЛАФ, не се предвижда контрол от независим орган. така че аз бих казал, че би трябвало да има и независим орган, който да упражнява контрол върху дейността на ОЛА в това отношение. Да, благодаря. Всъщност има едно предложение на комисията и за контролера и контрола. А сега нека да чуем и представителя на Европейския омбудсман. Имате думата. А, а, аз искам да направя някои съвсем кратки коментари. А, по връзката между ОЛАФ, е, ЕПО и ролята на омбудсмана е, предвид е, връзките между омбудсмана и други проверявани органи. По член 228 от договора правомощията на омбудсман е, е свързан с управлението на всички европейски агенции и органи, с изключение на Европейския съд, защото той е правораздавателен орган. предложения регламент за ЕПО по член 68 ограничава правомощията на омбудсмана е, до административните дейности на ЕПО вторичното законодателство е, е, се прилага по-лесно в обхвата на правомощите на омбудсман. Е, предвид член 63 от регламента за Европейската прокуратура и има ограничение на достъпа до документи. Това също е свързано с член 68 достъпа до документи. Това е много важна област от дейността на Европейския омбудсман. Тоест, регламента в настоящия му вид предоставя съвсем различни правомощия на омбудсман спрямо ЕПО и, и, и, и във връзките му с ОЛАФ. Много от изказалите се говориха за различните механизми за проверка, които са на лице за спрямо Олаф. Има се предвид механизма за вътрешен контрол. Е, той е много сложен, той е много важен, той е на лице е, ЕППС, надзорния орган на Европейския омбудсман и проверките от страна на съдилищата. Предвид тази обстановка, омбудсмана се явява допълнение към всички тези механизми за контрол. Друг важен аспект от правомощията е, че омбудсмана прави препоръки, които не са задължителни. Това са препоръки към европейските институции и агенции. Но все пак е, нивото е, на е, спазване на правилата, включително и от страна на Олаф, е много високо. Колегите от Европейския съд споменаха член 9. Ако член 9 не съществуваше, все пак щяха да бъдат на лице процедурни права възоснова на дела, възоснова на съдебната практика по основните човешки права. Това има отношение и към общите коментари по Европейската прокуратура. Дори и подобни е, процесуални гаранции да не са изричани изрично разписани от закона, можем да имаме предвид, че дългосрочната съдебна практика, както и хартата за основните човешки права, ще е, продължават да се прилагат към тези конкретни случаи. Сега, ако трябва да се спра на специфични въпроси, по които вие ме помолихте да взема отношение, обхвата а, а, за а, а, съобразяване с правилата на омбудсман. Всъщност, винаги проверяваме проверка на законосъобразността. А, това се отнася както за Европейската прокуратура, така и за ОЛАФ. Но това се отнася и за други въпроси, които а, не, не са само въпрос на законосъобразност. С тях може да работи а, Европейския омбудсман. А, е, много често се говори за правомощията на омбудсмана, правомощията му да води разследване, особено е, при е, производства, свързани с правата на страните, спрямо които се води разследване. Сега ние имаме и специфични процедури с тези, които съобщават новини, как са защитени техните интереси, техните правила и накрая въпроса за прозрачността, прозрачност спрямо индивиди и е, това отново е свързано с е, процедурните правила. Те са производни е, и лицата трябва да имат право да бъдат изслушвани. Говорим също така и за достъпа до документи. Сега, различните различните дела, различните дела, които се разглеждат от Европейския съд. Много често омбудсмана също взима отношение по тях и прави препоръки по конкретните дела, като се проверява доколко лицето е било уведомено за правата му, доколко е спазано правото му да бъде изслушано. Това не се отнася за всички случаи, за всички дела. Говорим за по-ранни операции проверка на правомощията на ОЛАФ да изслушва свидетели. Е, как се говори за как се е, работи по въпроса за съвместимостта да няма просрочване, доколко се спазват сроковете. Олаф е, провежда операции, които са много важни и които в е, края на краищата е, в края на крещата опират до това как да бъдат възстановени средства, когато, когато, когато някой ги дължи. До специфични е, правила. Омбудсмана е, не проверява само законосъобразността. Ние проверяваме и публичното управление, правата на страните, е, за да задълженията за предоставяне на информация по време на водене на разследване особено правилото да бъдат записвани разпитите, методологията за, за записването им, аудио и видеозаписи, когато се водят разпити. Това е един елементарен пример за различните случаи, които могат да бъдат отнесени до омбудсмана. Конкретно за лицата, които съобщават новини. Имам предвид един конкретен случай, 44 от 2015 година. Омбудсмана е, е, настоя за това да се води надлежно разследване спрямо лицето, което е съобщило новина, да бъде уведомена агенция, която трябва да извърши анонимизиране на данни, за да се запази самоличността на лицето, което е съобщило новини. Във връзка с прозрачността, въпросът е деликатен, защото тук се прилагат правилата за достъп до документи, но се предвижда изключение във връзка с защитата на инспекциите за начина по който се води разследване. Ако разследването се води в момента от ОЛАФ, и последващите акции на национално ниво или от европейски институции, е, при условие, че разследването в момента тече. Имаме е, предвид е, конкретен случай, това беше по времето, когато искането за обществен достъп беше направено, но разследването в момента се водеше. В Какви, какви общи принципи можем да извлечем от разследванията на омбудсмана? Ще бъда съвсем кратък. Олаф е, трябва да бъде независим е, но трябва да се отчита за дейността си. Тук се търси деликатното равновесие. Дадена институция е независима, но все пак трябва да се отчита за дейността си. Освен това, как да бъде прозрачната за институция. Отново е, ще дам пример. Има много интереси, които са намесени, включително обществения достъп до документи. Необходимостта да се гарантира, е, че в момента водено разследване няма да бъде нарушено е, поради е, обществен достъп до документи в неправилен момент. Евентуални въпроси, с които можем да работим по разследвания на ОЛАФ, евентуално колко продължава разследването, те трябва да бъдат е, ефективни, да бъдат извършени бързо. Освен това, Олаф трябва да спазва процесуалните гаранции, да извършва, е, да, да, да упражнява функциите си при водне на разследване. Тук също се търси деликатен баланс. Освен това, правилно управление, е, да сме сигурни, че надзорния комитет е, има съответните правомощия за упражняване на контрол. Все пак трябва да имаме предвид, че този надзорен комитет, е както и останалите механизми за контрол, се припокриват, понякога се е, осъществява синергия между тях. Е, е, спазих времето си. Благодаря ви на Европейския парламент за предоставената ми възможност да се изкажа. Благодаря много. Е, и накрая да чуем Миян Мулдер, председателят на ОЛАФ. И добре дошли. Благодаря, госпожо председател. Е, всичко, беше, всичко казано тук беше много интересно. Е, всички встъпителни думи събудиха жив интерес у мен. Отново ще се върна към проблемите на ОЛАФ, колкото и разнообразни да са те Комитета в настоящия му състав работи от около 4 месеца. Според нас това е крайно достатъчно, за да имаме пълно впечатление от това как работи Олаф. Ние е, чухме това, което казахте за надзорния комитет по регламента по ОЛАВ. Ние знаем какво трябва да правим. Ние трябва да наблюдаваме как ОЛАВ е, изпълнява функциите си по разследване, е, как се спазват процесуалните гаранции, докато трае разследването. Ние можем да съветваме генералния директор за най-подходящата политика. Надзорния е, е, комитет е, осъществява диалог с различни институции. Какъв е опитът до тук? От опита мога да цитирам е, ежегодния доклад е, на предходния комитет. Но той не събуди е, оптимизъм у мен. Има много оплаквания за това, че няма достатъчен достъп до информация. Това е основният проблем, поне доколкото аз мога да преценя този надзорен комитет зависи изцяло от генералния директор и от това каква информация ще предостави той. Е, по негово осмотрение е, ни се предоставя информация или не. На нас, е, като надзорен комитет, настояваме за информация по разумни причини според нас. Трябва да се търси е, друг начин за действие, ако обаче не ни се предостави информация. Предходните комитети са направили нещо. Те са се обърнали към правната служба на трите европейски институции, на комисията, на съвета и на парламента. Попитали са какво точно трябва да се направи е, е, и, е, и трите правни служби са били единодушни. Те обнародват документа през септември миналата година и този доклад, е, поне според мен, е много насърчителен. Той е, ни насърчава в това, че няма причина, е, поради която да се работи с информацията, както в миналото. За момента сме в е, открита диалог е, е, с, генералния директор е, искаме информация. Ще видим как ще се развият събитията. За момента не съм нито песимист, нито оптимист. Мнението ми е неутрално. Искаме информация, за да продължим разследването и се надяваме, че е, ръководството на ОЛАФ ще се съобрази с това наше искане. Ако това не стане, тогава трябва да помислим какво да правим. Има ли смисъл въобще да има надзорен комитет, който да не получава информацията, е, е, която въпросният надзорен комитет смята, че е в правото си да получи? Е, ние сме подкрепени от трите правни служби на трите европейски институции. Това е, е положението за момента. За момента ние разработваме и становище относно евентуален нов регламент е, е, във връзка с бъдещето на ОЛАФ. За момента ние не сме готови. Надяваме се да спазим срока до октомври месец. Ще направим всичко, което е посередени. ни. Това е положението в момента. Заключението е, надзорният комитет трябва да осъществява надзор върху директора и върху целия колегиум, включително и върху генералния директор. Но проблема в миналото е, че цялата информация, която сме поискали, ако мнението на генералния директор не е правилно, обърнете се към някой друг, положението е трудно този проблем трябва да бъде разрешен, но можем да го разрешим само ако има ясно споразумение между ОЛАФ и надзорния комитет. Какво означава достъпа до информацията? А, а, вече съм използвал а, времето се за изказване пред Европейския парламент и затова сега няма да говоря 10 минути. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че има и резолюция относно достъпа до документи и заема ясна позиция. Ние имаме общ прочит на, на правен прочит на регламента и е важно е, да се знае какво е записано там и не всеки да го тълкува както знае. За Олаф това е, не въжи, разбира се, но това е отрешаващо значение, защото европейски орган без контрол не може да бъде в наш интерес. И след <clears throat> доста години да получи такова право, но това също е сериозен въпрос, тежък въпрос. И е, това всъщност засяга основите на Олаф. За жалост не всички разбират това. Е, госпожа Аяла Сендер поиска думата. Е, благодаря много, госпожо председател. при цялата информация, която получихме, вие казвате, че е било интересно. Аз искам да помоля представителя на Олаф за още нещо говорихме за начин е, за работа с два органа, със съответно своите задачи. От една страна административно разследване, другата, друга страна наказателно разследване. Как обаче ще гарантираме как ще предоставим истински гаранции за лицата, които са разследвани. Темата не веднъж се поставя. Трябва да поговорим сериозно по този въпрос. Затова искам да попитам представителя на Олаф следното. Гаранциите, които съществуват за взаимодействието между ЕПО и ОЛАФ. Как си ги представяте? Как ще се осъществят те? Как да се подобрят нещата за ОЛАФ от една страна? И нека не забравяме, че един от основните проблеми е липса на достъп до право. В е, Вашингтон осъзнахме това много ясно. Важно е обвиняемия да има достъп до съответния доклад. За това искам да попитам как виждате вие нещата, какви са възможностите как е, прокурорът и Олаф ще гарантират, че няма да има сиви зони. Как може да се намери решение? как да се гарантира право на достъп до доклада на защитата. И после член 9 той дава правомощия на Олаф, но е в разрез с гаранцията, за която аз говоря. И един въпрос към господин Мулдър. За нас това е сериозен проблем, а именно е, има ежегоден доклад за гаранциите. А, но нямам чувството, че въпросът е решен. Нека да се предвиди и годишен доклад за гаранциите. Госпожа Гресле, нека да чуем е, госп... първо госпожа Дагна ми след това господин Молдари. Към господин Зебърт един въпрос имам аз. Имате ли информация за състоянието на правната дейност в държавите членки? Тоест, е, как как се развиват нещата в държавите членки. Имате ли обратна информация? Госпожа Дале, благодаря. Ако разбирам правилно, отново става дума за достъп до досиетата. Не съм в дълбочина запозната е, по отношение на ЕПО и какво решава съвета по въпроса. Но е, в общи линии ще кажа, в е, при разследване винаги възниква едно напрежение от една страна да се гарантира разследването и от друга страна да се гарантира достъп до информация на засегнатите лица. Сега това вече е лично мнение мой, за моя опит. Аз съм работила по процедурни въпроси е, и процесуални въпроси в комисията от години. Има държави членки, които осигуряват достъп е, при определени ограничения. Тоест, вие имате право на незабавен достъп, но компетентният орган може да ви каже определени части от досието не могат да ви бъдат предоставени в защита на разследването, докато други системи класи, класифицират информацията и в момента, в който вече се влезе в съответно стъкновително производство, информацията става достъпна в условията на поверителност, търговски тайни и така нататък. Това са различните подходи. И аз мисля, че при европейските административни процедури ние сме възприели втория подход. Приключва се разследването и в един момент вече нещата тръгват по административен път и се предоставя при искане достъп до досиетата. Може да има различни мнения, различни правни е, философии, но в крайна сметка трябва да се съчетаят от една страна правата на страните, от друга страна поверител, правото на разследващите на поверителност. Същото се отнася и за ЕПО. Въпросът се поставя и в държавите членки, които трябва да се борят с различни решения в отговор на госпожа Лаяла Сендър. Това е миналата седмица изпратихме доклада за 2016 година до парламента и е, съвета. Надявам се до година по това време да можем да ви предоставим доклада за 2017 година за това какво сме направили по изпълнението на регламента. Ще се опитаме да дадем възможно най-богата и подробна информация. Си, си. Госпожа Яла Сендер, разбирам, с доклада винаги става така. И това ме притеснява. Има един раздел, в който става дума за исканата от нас информация, но има една част, която съдържа информация за това какво ще се направи, за да има гаранции. Просто такава част липсва. Някак си е, е, комитета няма такъв интерес, а за нас това е важно – това е най-крехката част от ОЛАФ, защото за ЕПО има съответно съдебна рамка, която подкрепя процеса. Докато за ОЛАФ не е така. Да, знаем, битката за информация е ежедневна, но ние искаме да сме сигурни, че ще има процесуални гаранции спрямо обвиняемите. Имали сме сериозни проблеми, защото тези процедури са наложени, а при, за ЕПО трябва да сме сигурни, че има възможност за реакция. Олаф трябва да да предостави съответни гаранции. Това е до някъде хилесовата пета на цялата система, за която говорим. Госпожа Гресле, искам да обърна а, внимание на това, че ние нямаме достъп до неприключените досиети в, през минали години в приложения към доклада има информация за процесуалните гаранции тази година в параграф 16 и 17 четем, че комитетът препоръчва генералния директор да приеме съответни гаранции за гарантиране на вътрешната сигурност. Въпросът не е решен. Параграф 17 се поставя въпроса за евентуални възражения такива лица нямат достатъчни преки възможности да реагират. Е, това гласи доклада. На фронта нищо ново бих казала аз. Мога само да кажа, че от миналите години имаме много подробни доклади на Комитета по про, процедурните въпроси. Последния до 2014 година. За достъп до досиетата, а, а съответно надзорния комитет без достъп до документите не може нищо да направи това. Това му връзва ръцете не исках да отговарям вместо колегата Мулдър, но искам да обясня, че е, сме наясно с въпроса. Да четем докладите, отбелязваме се. И е, Олаф по никакъв начин не е натоварен с задачи за ЕПО. Не е така проблемът е на лице и не всички го осъзнават. Присъстващите се изключваш. Сега господин Зейбърт. Yes, Mrs. Chair. Uh, да, благодаря, госпожо председател. Да, действително, а, а, Генерална дирекция а, регионално развитие проследява случаите. А, но това не е, така да се каже, е, проследяване при приключване на всяка стъпка и на всеки отделен етап. Ние е, дори сме задължени е, при положение, че случаят е приключен да направим съответните изводи и да предприемем мерки. Трябва да кажа, че Нещата не са изцяло добре структурирани, но ние все пак получаваме тази информация и е, имаме е, съответните и служби, е, които отговарят за програмите, които получават от нас пък вече указанията на базата на тази информация за предприемане на корекции. Тоест, е, вие знаете, да кажем, е, за е, приключените е, съдебни дела или за водени съдебни дела във връзка с административните разследвания на ОЛАФ в държавите членки. Така ли? Това не ми стана ясно. Е, е, вие говорихте за това, че няма така много структуриран подход в това отношение, нещата не са системни, но мен ме интересува от чисто юридическа гледна точка. Получавате ли вие информация за приключване на определен случай, по който е работил ОЛАФ? За край на съдебното дело, да кажем. <clears throat> Ние и имаме задължението съответно да предприемеме последващи финансови действия. Тези последващи действия са корекции. Обикновено ние получаваме е, информация за, да кажем, е, е, така, данни и факти, които говорят за корупция, за отклоняване на средства. След това получаваме след като сме подали е, и знаем, че сигнал е подаден към ОЛАФ, едно е, писмо потвърждение от ОЛАФ, че действително те са получили този сигнал и е, че проучват случая и действат. И ние изчакваме всъщност вече информация за приключване на случая това а, не е, така да се каже, част от моите задължения да а, следя за това какви са последващите действия в държавите членки, но аз получавам а, а, и от а, органите за управление и а, за аудитиране в държавите членки съответна информация, така че получаваме и от ОЛАФ потвърждение. Добре, обръщам се към колегите от комисията. Имате ли допълнителни въпроси или коментари? Очевидно не. Тогава позволете ми в края на заседанието да кажа, че благодаря на ораторите. Имаше и известни проблеми, за които стана дума, и нови проблеми. Очевидно, ние ще трябва да поработим по структурите и да се намесим по някакъв начин, за да допринесем за едно по-добро структуриране. Мисля, че проработихме малко в тази е, сфера и в тази посока днес. Благодаря много е, на всички е, експерти, които бяхме поканили, представители на различни институции. Благодаря и на сътрудниците от секретарията, които работиха тук. За съжаление няма никой от главния генералния секретарият. Щяхме веднага да зададем въпроса кога можем да разчитаме с е, промени е, и кога да очакваме промените в регламента за ОЛАФ, е, съвсем ефемистично бих могла да кажа, че за сега промените, които са предприемани, са твърде скромни но да се надяваме, че ако не в този легислатурен период, в следващия това ще се случи. И така, ние трябва да продължим да работим и да следим проблемите. Стана дума тук за това, че в някои случаи се правят малки-малки стъпки напред. Добре, но ако ние продължим с малките стъпки, ми се струва, че ще продължим просто с неефективността на действията в някои случаи на европейско равнище. Така че, господин Чонка, кажете ми, вие бяхте привърженик на малките стъпки, кажете ми какво мислите по този въпрос. Нямам представа, госпожа пред председател, всъщност нямам информация за това, кога ще можем да направим по-голяма стъпка. Да. А, добре, тогава знаем най-малкото а, на къде да насочим усилията си. Така, а, както за момента е регламентиран Европейската прокуратура, а, ще а, можем да продължим да тласкаме напред това досие. Вие знаете, че парламента от дълги години вече следи усилията в тази посока и в началото бяхме големи ентусиасти. Очевидно има национални органи, които обаче са твърде дистанцирани в някои от държавите членки и ще трябва да се опитаме да ги убедим в смисъла и необходимостта от тази по-радикална стъпка. И така, благодаря ви. Продължаваме утре с съвместно заседание.